varmt välkomna. Добре дошли на днешното заседание на нашата комисия. Имаме много интересен дневен ред за днес след обед и за утре сутринта. Добре дошли на всички. Искам да приветствам няколко шведски младежи, които са ни дошли на гости. Те ще участват в нашето заседание – тъй като за първи път се събираме след честването на Международния ден на жената, е, искам да се възползвам от възможността и да благодаря на всички колеги, на всички политически съветници, на изключителния секретариат за работата, която всички те свършиха във връзка с честването на Международния ден на жената. Това беше един ден, в който ударението падна върху въпросите, с които ние се занимаваме. Ние очакваме от тук нататък да получим стабилна подкрепа за нашата дейност. Отново най-сърдечни благодарности за проявения ангажимент, е, за факта, че лансирахте нашия дневен ред на този специален ден. Ако погледнем дневния ред, ще видим, че има една малка промяна. Моля ви да си я отбележите. Точка номер 8 размяна на мнения с госпожа Лангбак от Европейския институт за равенство между половете ще смени своето място с точка 9. Точка 9 пък е размяна на мнение с госпожа Балцани тя е докладчик относно бюджета. Тази промяна правим поради необходимостта да се смени малко графика на госпожа Лангбак, така че 8 и 9 точка си сменят местата. Ако нямате никакви възражения относно този нов дневен ред, ще го счетем за прият. Точка 2. Съобщение на председателя. Имам едно съобщение, моля ви да си го отбележите. На 24 март между 9 и 10.30 сутринта ще има изключително извънредно заседание на комисията, заедно с комисията по външни работи и с комисията по развитие. Там ще имаме възможност да поговорим с госпожа Мишел Башиле от организацията ООН Жени. Добре дошли на това заседание на 24 март между 9 и 10.30. Там ще имаме възможност да споделим гледни точки с госпожа Башеле. Точка 3. Одобрение на протокола от заседанията от 13 декември 2010, 20 януари 2011, 26 и 27 януари 2011. Протоколите са пред вас, ако не се получат възражения до края на днешното заседание, протоколите ще бъдат приети. И така стигаме до точка четвърта от дневния ред. Искам да приветствам с добре дошла госпожа Юта Хауг, председател на специалната комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. Много се радваме, че госпожа Хауг дойде в нашата комисия. Ние ще получим информация за това какво се прави в тази комисия, ще имаме и възможност да дадем нашите идеи и предложения. Искам да ви напомня, че координаторите на нашата комисия взеха решение да направим принос към този доклад. Ние ще направим предложения за изменения директно към специалната комисия. Крайния срок ще уточним след дебата днес. Първо искам да дам думата на госпожа Хаук. Добре дошла в нашата комисия. Имате думата. Ja, vielen Dank, ähm, vielen Dank, Frau Vorsitzende, äh, vielen Dank. Благодаря, госпожо председател. Благодаря преди всичко за поканата да участвам в заседанието на вашата комисия. В зависимост от това с колко време ще разполагаме, ще се опитам в по-големи или по-малки подробности да ви запозная с работата на нашата комисия, Миналата година след вакансията започнахме работа, разделихме работата си на три части. Първата беше посветена на главните теми, които много често се оказаха технически по своя характер. Свързани с структурата на втората фаза на бъдещата финансова перспектива, която ще започне след коледа, с новата, от новата година и се отнася до секторните политики, селско сопанската политика, политиката за сближаване, вътрешни работи, външни работи. Всички елементи, които са включени в нашия бюджет. Миналата, година, миналата седмица, в четвъртък, в Страсбург, проведохме последното си заседание по тези въпроси. Разговаряхме за вътрешните работи, миграцията, а също така и за това какво правим за борбата с измененията в климата, защото през следващото десетилетие това ще бъде едно от големите предизвикателства, пред които ще бъдем изправени. Проблемът е, че изправени сме пред големи предизвикателства, но също времено сме съгласни по отношение на това каква трябва да бъде нашата политика сега и през следващия финансов период. В стратегията а, за 2020, така както тя е предложена от комисията, прията от съвета и по нея Европейския парламент прие резолюция. Така че зададахме си въпроса как ще постигнем целите на тази стратегия как можем да й вдъхнем живот, как можем да я прилагаме на практика. Това беше темата на нашите дебати. Как може Европейският съюз да направи своя принос, колкото може по-голям, как може средствата, с които разполагаме, да бъдат използвани най-ефективно. Как да създадем връзки между европейският бюджет и националните бюджети, как да се сглоби целият този механизъм. Това беше обект на нашите дебати. И виждам, че във вашия дневен ред е спомената тази тема. Проектът доклада е на разположение на английски. Миналия четвъртък беше разпространен. Мисля, че скоро време ще бъде преведен на всички езици. И от този доклад ще ви стане ясно какво предлага докладчикът, защото той отразява голяма част от това, което беше обсъждано в комисията Шура. Не става дума само за членовете на комисията. Комисията Шура, разбира се, това е комисия по политическите предизвикателства, както знаете. възникнахме, обсъждахме въпросите така, както те възникнаха подобен начин на работа беше необходим, защото трябва да стигнем до една приемлива финансова перспектива, в която бъде подкрепена с голямо мнозинство в парламента, така че съветът да се почувства задължен да разговаря с нас по тези въпроси. И това ще бъде темата, която ще се обсъжда на следващите заседания на Комисията по предизвикателствата. Ще обсъждаме също така и проекто докладът, разбира се. Ще разговаряме за това как да накараме съветът или най-малкото голяма част от членовете на съвета да а, могат да бъдат убедени от нашите доводи, да приемат предлаганата от нас структура на политиката, да с една дума да чуят това, което предлагаме. Като се имат предвид дебатите по миналата бюджетна процедура, когато е, редица страни и членки блокираха дебатите, не искаха да разговарят с Европейският парламент. Е, прочим, вероятно те не са чели достатъчно внимателно Лисабонския договор, не знаят всъщност за какво става дума. Защото договорът много ясно казва, какви първомощия се дават на Европейският парламент. Но въпреки това някои страни членки се опитаха да блокират нашите предложения. Слава Богу, в крайна сметка резултатът на беше приемлив, защото председателството на съвета предложи компромис за следващата финансова рамка. Така че ние не, не бяхме, нашите, нашите опити не бяха осуетени. Знаете, че по този въпрос трябва да се, се вземе решение единодушно, но само след като го е одобрил Европейският парламент. Пак повтарям, след като го одобри Европейският парламент. Някои се опитват да действат малко по модела на нощта на дългите ножове, така както по-рано беше правено, или пък е, взаимно е, да заседават, е, взаимно да, да си правят услуги, да си разменят услугите на мене, аз на тебе, до 3 часа преднощта нищо не решавате, изведнъж и тогава блясва някакво решение вече в, в малките часове на сутринта. Но унгарското председателство и унгарското, и полското, и датското, и кипърското ще бъдат готови да разговарят с нас унгарското председателство в съвета вече показва готовност да се приеме процедура по отношение на предстоящата финансова рамка. Колкото до самата финансова рамка, ще трябва да се задоволим с това, което ни беше дадено в сегашната финансова рамка. Не защото смятаме, че това е достатъчно, не защото смятаме, че това е идеално решение. Много пъти сме го заявявали по време на преговорите за бюджета, но в повечето бюджети на страните членки е необходимо това да се посочва, защото след двете кризи, първо финансовата и пазарна, а след това економическата криза, те бяха последвани от кризата, дълговата криза. Знаете, че задлъжнаността на много от страните членки е голяма. И по тази причина нашия бюджет трябва да е щадящ Защото, надяваме се, през 2013, до тогава има само две години, економиката ще се възстанови, ще тръгне пак напред и бюджетите ще догонят нуждите. Тоест, в момента не трябва да се простираме повече от това, с което разполагаме. Съществуват тавани, съгласно договора, в проценти от е, брутният вътрешен продукт на страните членки и са изразените. И наред с това, нашата финансова перспектива ще предвижда е, суми малко под тези допустими тавани, за да имаме възможност за маневриране. Тоест, в нашите разговори с съвета трябва да бъдем гъвкави. В никакъв случай не искаме да ни бъде навлечена усмирителна риза а, чрез следващата финансова рамка. Какво ще харчим, кои средства за какво ще бъдат, това ще решаваме на място. Ако трябва да се прехвърлят суми от едно перо към друго, ще бъдем гъвкави и ще го правим с една напълно попростена процедура. За какви суми става дума? Каква е общата цифра по различните функции на бюджета? Трябва да разговаряме и по този въпрос, и включително и в комисията по предизвикателствата. Не сме стигнали още до някакво окончателно решение. Ще имаме доста много заседания, но до края на април, началото на май ще вземем решение. То ще бъде докладвано и прието в комисията през юни, след което ще трябва да бъде прието в пленарна зала. Онези, които се интересуват от тези въпроси и искат да внесат изменения, срокът е 31 март. 31 март е срокът за внасяне на изменения, съгласно решението, прието от нашата, в нашата комисия. Тоест, имайте това предвид. До тогава трябва да внесете предложения си за изменения, ако имате такива. Мисля, че ще спра до тук. Следващото заседание на нашата комисия ще бъде в четвъртък, цял ден, и сутринта, и след обед. И всички, които се интересуват от нашата работа, са добре дошли. Винаги е било така. Така е във всички комисии. Ние сме специална комисия, но нямаме някакви специални права. Правилата са същите за нас, както и за всички останали. Подготвяме проекта доклад и след това колегите могат да внесат изменения, обсъждаме предложените изменения. решаваме дали е възможно да се споразумеем за компромисни споразумения, а, изменения, след това гласуваме и след гласуването документът влиза в пленарна зала. Това е обичайната процедура. Както казах, ще спра до тук и съм готова да отговоря на въпроси, ако има такива. Само жени виждам тук, така че едва ли ще има въпроси от мъже колеги. Всъщност, тук присъства и един от колегите. Много благодаря, госпожо Хауг. Материалът, който сте предоставили е обширен. Както и вие казахте, става въпрос за големите въпроси за бъдещето. И естествено много е важно и нашата комисия да придаде измерението свързано с равенството на половете към тази работа координаторите взеха решение да направим изменение преди да ви представя срока за внасянето на измененията, искам да дам думата на колегите. Имате възможност да направите коментари, да изкажете гледни точки по повод на този доклад. Заповядайте, госпожа Корнелисън е първа. Заповядайте. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, че се присъединихте към нас и нашата работа в комисията, госпожо Холк. Много интересна уводна част беше това, но имам няколко бележки, бележки, въпроси. Едното е, че съм напълно съгласна с това, че поставят ударението върху 2020, задачите, целите, за които ние говорим, за да може да се постигнат резултати. И в същото време мисля, че е добре, че в проекто доклада се подчертава широко и задълбочено застаряващото общество и предизвикателствата, които то създава и ще създава за следващата рамка, за следващия период. Но не присъства въпроса за равенството между половете. Наистина трябва да се осъзнае, че големия потенциал за заетостта са жените. Аз се надявам и съм сигурна, че с ентусиазъм ще прибавите и това. Не знам, чудех се дали вашата комисия прави нещо, а, за да образова допълнително своите членове по отношение а, на разработването на бюджети, разпределение на бюджети, по въпросите на равенството между половете. Знаем, че в продължение на години това не се правеше, но се чуда дали вие го правите във вашата работа. Ако отговора е не, дали не смятате, че ще е добре така, накратко да ги запознаете с тези специфики? Второто, което искам да попитам е какво ще продължите да правите, след като Европейската комисия представи своите планове. Разбирам, а, че вашият доклад ще бъде едно добавяне, една част към доклада, който ще изработи след това комисията. И всъщност това е, което исках да питам. Благодаря. Благодаря, госпожо Корнелисен, госпожа Томсън. Благодаря. Благодаря на госпожа Халк за задълбочените обяснения на това предложение с финансов характер. И аз мятам, че е много голям проблем, че не разглеждаме тук и равенството на половете. Е, мисля си, че нашата комисия по правата на жените ще положи усилия в тази връзка. Нищо конкретно не се споменава обаче, особено когато говорим за застаряващото население. Знаем, че през 2025 година 10% от европейското население ще бъде на 85 и повече години и 90% от това население ще бъдат жени. Във връзка с 8 март и във връзка с един доклад в нашата комисия. Описахме ясно фактите и казахме, че разминаването в заплащанията на мъжете и жените по отношение на пенсиите е някъде около 50%, а не е само 17,5%, както по отношение на заплатите. Така че това трябва да се отбележи някъде тук. И накрая взехме решение и одобрихме една много важна директива. Нашата комисия гласува по нея през декември. Става въпрос за трафика на хора. Трафика на хора е много сериозен проблем. Имаме директива, от която сме доволни, проблема се разраства постоянно. Много е важно ние да подкрепим държавите членки в техните усилия да се справят с този проблем, защото много често държавите членки не предоставят достатъчно пари за жени, които после се връщат в страните си, след като са били обект на трафик на хора. Аз посетих България и там ни казаха, че много трудно може да се направи нещо по отношение на този проблем. Мисля си, че трябва да има специален бюджетен ред за този проблем. И накрая няма много аспекти тук, свързани с равенството на половете, затова ще направя един коментар извън това, което ни вълнува. Казвате, че искате да се запазят парите за ОСП на същото ниво, на което са сега, а също време искате да увеличите средствата за научно-развойна дейност. Как ще стане това? Откъде ще дойдат парите? Надявам се, че няма да вземете от структурните фондове, защото структурните фондове са много важни от гледна точка на жените. Благодаря. Благодаря, госпожо Томсън, госпожа Парванова. Благодаря, госпожо председател. И аз имам няколко въпроса. Първо, Трябва да се направи една оценка на Европейския социален фонд от гледна точка на равенството на половете за следващия финансов период, особено по отношение на онези, които са най-засегнати, не само когато става въпрос за демографската книга, криза, но и по отношение на това, което сме описали в нашите доклади, самотните майки, възрастните жени, жените от младсинствата. Мисля, че всички тези въпроси, свързани с Европейския социален фонд, трябва да бъдат засегнати по по-добър начин. И да засегнем жените, които живеят в бедност. Въпросът ми е следния. Имаме примери за добри практики по отношение на бюджетни оценки в Испания. Въпросът ми е какво може да направи бюджета за интеграцията на жените на европейско ниво? Има ли някакви идеи да се предложи бюджет а, като отделно перо за равенство на половете на национално ниво и на европейско ниво? Благодаря. Благодаря, госпожо Първанова. Заместник председател госпожа Моран Шантие има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря госпожо Хаук, че сте наш гост. Ето, вижте, тук съм. Като постоянен докладчик искам да ви обърна вниманието към един а, специфичен въпрос. Аз съм постоянен докладчик по Европейския социален фонд. Искаме да изградим едно общество, основано върху познанията и информацията. Така че трябва да се отчете необходимостта да се вземат предвид проблемите на жена, жената по време на стажа и по времето на обучението, по време на целия живот, за да могат жените да се връщат на работа, когато са я прекъснали или пък да не прекъсват работата си. Защото а, става дума за едно население, което е много уязвимо. Необходимо е да се направят допълнителни усилия за подготовката на жените, да се съчетаят от една страна трудът и а, майчинството. Тук става дума за много специфична политика и също така и е, необходимостта да се подкрепят жените, когато те работят и това да се включи в стратегията 2020. Това не е въпрос, който може, към който може да се подхожда на едро. Необходимо е, или така изобщо, необходимо е съвсем конкретно внимание да му се обърне. Благодаря. Давам думата на госпожа Коста. Е, Грация ди questa interessante introduzione. Благодаря за тази много интересна уводна част. Няма никакво съмнение, че нашата комисия иска да а, участва в това, което вие правите, защото изглежда много стимулиращо. И правилно отбелязахте някои неща, ако ви разбрах правилно, две най-вече. От една страна ключовите предизвикателства, като например демографията и енергетиката и от друга страна казахте, че а ако нямаме повече Европа, т.е. ако не се увеличава добавената стойност на Европа, едва ли ще можем да се възползваме от възможностите да излезем лесно и бързо от економическата, политическата и социална криза, в която сме в момента. Това мисля, че къса повечето от нашите решения и финансирането, и по-правилното, по-разумното използване на финансовите ни ресурси. Иначе няма да можем да поставим на, правилни, на правилните релси а, Европейския съюз, за да можем да изпълним целите по най-добрия начин. Знаем много добре, че на плащанията на базата на БВП на някои от държавите членки далеч не са достатъчни. Някои международни економически проучвания сочат, че а жените са тези, които могат, имат капацитета да подпомогнат заетостта в Европа. Аз говоря конкретно, разбира се, за Италия, но много жени, е, много жени са в една странна ситуация. Те са а, силни, можещи и в същото време са в една слаба ситуа... а, е, едно слабо положение. За да се промени ситуацията, ние трябва да променим някои неща. Ня... Е, не само целите и спецификата на тяхното постигане, но и задачите, като кажем да има повече заетост, да има повече нови работни места, да, така е, само че имаме нужда и един по-нов подход към благосъстоянието и до задоволеността на населението от а, живота. Така, а сега за някои ресурси, които биват извадени а, и не могат да бъдат а, използвани от а, компаниите по предназначение, а то защо е? Защото по един или друг начин а, то, това са средства, които финансират престъпността. Престъпността яде чистите, така да се каже, публични ресурси. Не само в южната част на Европа, а по цяла Европа. И последното, което искам да кажа е, когато става въпрос за младите хора, трябва да бъдем много амбициозни. до 2020 година всички младежи в Европейския съюз трябва да имат гарантирани финансови възможности да използват да се възползват от своето универсално право, а именно правото на образование. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Коста. Давам думата на госпожа Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня на а, госпожа Халк, като идвах от Люксембург, два часа и половина трябваше да пътувам, един час, един час закъснение а, имаше влакът, но не искам да, да повдигна един по-общ проблем. Господин Левандовски, комисаря господин Левандовски, който отговаря за бюджета, писа на Европейският парламент, че той би искал нарастването на бюджета на Европейския парламент, процентното нарастване да не бъде по-голямо от процент нарастване на бюджета на комисията. Аз не съм съгласна с това. Разговарях с председателят на комисията, бюджетната комисия и смятам, че политически не е правилно да имаме по-голямо нарастване на бюджета на Европейския парламент, смятат те. Аз смятам, че не е политически правилен подобен подход, тъй като парламентът е изправен пред проблеми, които са съвсем различни от проблемите, които решава комисията. Те са свързани с разширяването, например, е, влизането на Харватия през 2012 година, когато най-малкото тя ще бъде наблюдател – и смятам, че ако комисията по въпроса на бюджета не е съгласна и като тя реши да не обърне внимание на писмото на Левандовски, няма да бъде полезна да искаме допълнителни кредити за проблемите, които не интересуват, е, проблеми, които обсъждаме в тази комисия. Искам да попитам госпожа Халк. Дали именно така ще се постъпи от страна на комисията по въпроса на бюджета? Дали наистина тази комисия смята, че е политически неправилно е, бюджета да получи по-голямо увеличаване на... Е, Парламент да получи по-голямо увеличаване на своя бюджет от комисията, без да се отчитат специалните нужди на парламента, преводите, които се правят в Люксембург и така нататък. Казвам, че дори трябва в момента да се лишаваме от функционери, от служители в редица области. И много трудно е да получим текстовете, по които ще гласуваме. Въпреки, че правилото е, че трябва да бъдат разпространени те на всички езици. А по принцип не можем да гласуваме, ако не са преведени текстовете на всички езици на страните членки. А за това са необходими средства. Просто ще се окажем в състояние, в което парламентът няма да може да работи както трябва. Ако не получим възможност да получаваме достатъчно, своевременно текстовете, по които ще гласуваме на всички езици. И е, мисля, че комисията по въпроса на бюджета трябва да вземе всичко това предвид. Защото комисията, Европейската комисия, съвсем няма подобни нужди, нито подобни ограничения. защото а, ние, освен сегашните депутати, ще имаме нови депутати около 18 и не, с а, новите депутати от страна на Харватия около 30 нови депут, допълнителни депутати. Просто няма да бъде възможно парламента да функционира, ако не се отчитат неговите нужди. Депутатите се оплакват, че няма достатъчно места за тях за щастие имаме достатъчно средства, за да осигурим секретарят, но трябва да имаме достатъчно места, за да могат да работят е, нашите помощници, нашите асистенти и заместник-председателите, и комисиите, и бюрото, всичко това ще се увеличи. В Страсбург, например, няма място за нашите сътрудници. Направо нарушаваме закона за условията на работа. И затова искам да повдигна този по-общ въпрос, защото мисля, че е особено важно членовете на комисията по въпрос на бюджета да бъдат запознати с тези проблеми, за да могат да вземат съответното решение. Дали има криза или не, ние трябва да можем да работим. Европейския парламент трябва да може да функционира. И затова бих искала да знаем дали как да се изразя казва госпожа Люлин. Искам да попитам дали мнозинството от членовете на комисията по въпроса на бюджета мислят по този начин, за който съм осведомена. Благодаря, госпожо Люлинг. Много интересни въпроси бяха зададени. Всъщност става въпрос за големите въпроси на бъдещето няма как да подценим важността на някои от най-важните въпроси, повдигнати от колегите, например половата перспектива. Как да се повдигне този въпрос, как въобще е, ще се очаква от е, жените да преодолеят кризата. Госпожа Синклер от комисията също поиска думата. Заповядайте. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да реагирам на това, което каза госпожа Люлик. 37% имаме увеличение на разходите за медицински а, а, грижи. А, а, доста про, голям е процент е повишаването за разходи за шампанско и така нататък. Добре, но все пак парламента е институция, която не познава намалението на бюджета и трябва да помислим как да, ги намали, да го намалим, а не да увеличаваме разходите. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Хаок за коментари по отношение на повдигнатите въпроси. Заповядайте. Да, благодаря. Ще започна с последния въпрос, всъщност. Това е нещо, на което наистина трябва да отговоря. Като заместник-председател на комисията по бюджетите. Ако говорим за бюджета на Европейския парламент за следващата година, както а, госпожа Люлин ги представи, господин Левандовски контактува с парламента, както и с всички други институции и каза, че увеличението не трябва да бъде повече от 1%. Но, Астрид, това е в миналото. В бюджетната комисия и миналата седмица в пленарно заседание ние гласувахме за насоките, приехме ги. И следователно парламента посочи ясно, че увеличението на бюджета трябва да, се повиш... да бъде успоредно с инфлацията, което означава около 2,3%. Янош Левандовски а, каза 1% наистина, но много вода изтече от тогава. Така, сега докладчикът за бюджета е госп... Гос господин Фернандес, той е колега, той работи по микроекономическите въпроси. Ако имате специфични, конкретни въпроси по тази материя, обърнете се към него. Но мога да повторя, парламентът сам реши, че може да бъде повече от 1%. Това обаче, което не решихме е 5,6%, за което става въпрос на регионално ниво. И на нас ни се вижда малко множко, но за това се казва, че трябва да бъде в съответствие с инфлационното движение или промяната в инфлационните проценти. Това, което мога да кажа като заместник-председател на бюджетната комисия. Госпожа Сенклея каза точно обратното на това, което каза госпожа Люлинг наистина има разнообразие от мнения в Европейския парламент. В случая е пак така. Разбира се, има и конфликтни ситуации, но ето защо имам и правилото да се приемат нещата с мнозинство. Такъв е живота. Мога да ви разкажа нещо повече за комисията Шуя или комисията по предизвикателствата във връзка и с това защо съм тук като отговор на госпожа Корнелисън, нашата комисия има доста ограничена времева рамка. Нашия мандат е да предостави а, а, определени елементи а, на Европейския парламент за на следващия период за финансовата рамка, многогодишната следваща финансова рамка. Ако си свършим работата до юни, ние ще приключим своето съществуване и своята работа, но най-вероятно няма да успеем. Но нямаме никакви планове да увеличаваме мандата си, да го продължаваме или пък да искаме такова продължение. Смятам, че ще си свършим работата на време, а защото следващата стъпка вече в разработването на бюджета е стъпка на комисията по бюджета. Искам само да кажа, че няма да се дистанцирам от процеса, просто няма да съм заместник-председател на тази комисия, защото най-вероятно тя ще престане да съществува. Така, по отношение на равенството между половете. Да, наистина това е важно, но ако искаме да го включим тук, трябва да го превърнем в едно генерално искане което означава, че трябва да кажем, че доклада, така както е представен пред вас, може да бъде променен, изменен до някъде, но можете да видите, че общите насоки са скицирани. Това не е програмата, върху която ще се взима решение по-късно. Процесът е следния ние през юни ще решаваме каква е нашата, поми... нашата позиция като парламент. След това през юли комисията ще направи законодателно предложение, ще предостави и цифрите, таблиците и така нататък. И след това ще започнат преговорите. Ако успеем в преговорите си с съвета, то тогава Политиката, по която се споразуме, е, споразумеем с съвета, ще бъде внесена в законодателна форма. Така винаги е било. Комисията предоставя предложения законодателни, да кажем, по политиката на сближаването, по общата сълскостопанска политика, седмата рамкова програма и така нататък всички тези многогодишни програми ще бъдат представени по това време, което току-що споменах. Ето защо ние трябва да внимаваме тогава много и да сме сигурни, че въпросите, а, свързани с жените, присъстват под подходящ начин. Но всъщност ние а, се опитваме да разбием отворена врата – а защото дори комисията в стратегията 2020 повтаря нееднократно, че увеличаващия се просперитет в Европа е наша цел, но той не може да бъде постигнат и да бъде истински, ако не се увеличи процента на заетите жени. За да имаме по-голям процент заети жени, трябва да се подобрат грижите за децата. Не знам какво е направено в подробности в другите държави членки, но в Германия мога да ви кажа, че малко е направено, още има какво да се прави. В този контекст трябва да кажа, че трябва да, да предоставяме квалификация на младите жени. Трябва да ги подкрепяме в тяхното образование, в тяхните квалификация, а, при завръщането им след майчинство, защото те може да имат проблеми, ако са излезли от работа 3-4 години. Трябва да разработим още по-добре програмите за обучение през целия живот. Ето по тези начини единствено можем да постигнем повишаване процента на заетите жени. Нека да бъдем конкретни обаче – института а, по въпросите на а жените трябва да получава подходящо финансиране, за да може да разработва, разглежда и изучава тези тенденции. А ако нямаме подходящо законодателство, как, това, което можем да направим е това, което винаги сме правили, а именно а, да повишаваме информираността на комисията – по въпросите, свързани с заетостта на жените, проблемите или задръжките, които не позволяват на жените да участват адекватно и равнопоставено на трудовия пазар и така нататък. А, да, госпожа Мохан Шатие е съвършенно права, защото това е изключително важен инструмент. И в нашата комисия подчертаваме, че това е един от инструментите, който може да бъде използван за увеличаване възможностите на жените и за повишаване на капацитета им или квалификацията им за наемане на работа. Може би е малко теоретично, но не всички са съгласни, че така трябва да процедираме. Обаче понякога си мисля, че квотите могат да ни помогнат да вървим напред. Представям си го така. Ако имаме законодателство, трябва да има квоти там. Държавите шенки ще трябва да приложат а, е, е, Европейския фонд. А, за сигурност, за, за, за социален фонд, извинете, защото това ще ни даде сигурност на напредъка в предоставяне на по-големи възможности. понякога обаче това не се прави. Знае всеки, всяка една от нас най-добре своята държава. Но това, което се случва много често в моя район, а поне в Германия, Например, мини бяха затворени, миньорите останаха без работа и веднага нещата бяха разработени за миньорите. Обаче това, че жените нямаха работа и трябваше да стоят в къщи и само да гледат децата, това не се разреши или поне не се взе незабавно някаква мярка по този въпрос. Така че аз и мисля, че квотите са много важни в случая. Рета имаше някакъв въпрос, но тя излезе. Тя каза, като че ли, че в доклада трябва да се спомене, че а, средствата а, за м, общата селскостопанска политика не се променят, а увеличават се някои други разходи и откъде идват парите? ми, аз не мога да ви кажа, не знам. Това, което ще се опитаме да направим, е през следващия етап да разработим различни сценарии, да кажем на съвета. Ако не можете да предоставите средствата, тогава да забравим за тази или онази политика тогава ще трябва националните бюджети да предоставят. Ако говорим за подреждане по значимост, трябва да, го, да кажем, че тези въпроси са повече или по малко еднакви по значимост и величина, но тези 1,03%, 1,04%, това ще е около което ще се въртим. Няма да има по-голямо, по-голяма промяна. Разбира се, че всеки проект а, в началото ползва ни средства, след което а, сумата се променя по съответен начин и аз мятам, че ще има а, някакви възможности, които ще можем да използваме в наша полза. А, и а, освен това си мисля, че Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие ще работят заедно с нас, за да, а, сфор... да формули... формулираме политиките по отношение на средствата, които се разходват в държавите членки. Публичните а, средства а, може а, да ни помогнат в съответната държава членка. Националните публични средства може да ни помогнат да направим нещо, така че да се работи хармонично средствата от европейските фондове и от националния фонд да а бъдат използвани подходящо. Ето защо ние трябва да говорим и да работим с нашите колеги от националните парламенти много отблизо, защото ние трябва да обединим силите си. Не знам дали още нещо пропускам. Не, мисля, че с повечето неща вече се справих. Така, по въпроса за аспекта на равенството на половете. Може би ще трябва в отделна глава да се а, опише, за да не забравим нищо. Но за окончателен бюджет можем да се съгласим. Благодаря, госпожа Хаук. Нашата комисия ще внесе изменения. По този начин ще се опитаме да прокараме перспективата на равенството на половете в този доклад. След това ще продължи работата по отношение на е, бюджетните уточнения. Какви са сроковете? Крайният срок за внасяне на изменение е 28 март в 12 часа. Гласуването в комисията ще е на 20 април. Разбрахме, че гласуването в комисията Шуър ще е в края на май, а в пленарна зала ще е през месец юли. Още веднъж сърдечни благодарности за цялата информация, която ни предоставихте. Благодаря ви за въпросите, които задавахте. Колеги, госпожа Халк има думата. Да, е, всъщност е, един въпрос има тук, който възникна допълнително. 31 март е нашия крайен срок за внасяне на изменения. Ако комисията или отделни колеги от комисията искат да направят изменение, ще трябва да го направят преди 31 марта, защото иначе няма да можем да разгледаме тези изменения. И да направи е, комисията изменения, те няма да преминат в пленарна зала веднага. Трябва да можем да ги разгледаме предварително. Може би има известно неразбиране, казва председателката. Ние ще внесем изменения, ще гласуваме за тях в нашата комисия и те ще бъдат като становище към комисията ШУР. Няма да има изменения към комисията ШУР, ще има становище от нашата комисия. Ние сметнахме, че ще гласуваме директно по отношение на измененията и така ще се появи нашето становище. Това е процедурата. Благодаря ви още веднъж за цялата информация, която ни дадохте и успех ви желая е, в работата на специалната комисия. Преминаваме нататък към точка номер 6 от дневния ред. Точка номер 5 поправя се председателката демографските промени и последиците от тях за бъдещата политика на сближаване на Европейския съюз. До известна степен сме обсъждали демографските промени и в миналото, както и последиците от тях. Докладчик по становище е госпожа Заборска. Това становище ще бъде предадено на Комисията по регионално развитие, която е водеща комисия. Искам сега да дам думата на госпожа Заборска. Тя ще ни представи своето становище, след това ще обсъдим предложенията. Първо давам думата на госпожа Заборска. Дякую, вельми пекни, пани благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, доклада е много интересен. Смятам, че политиката на сближаване значително може да подобри демографската картина и проблемите, пред които сме изправени. Както госпожа председателката справо каза, Нашата комисия работи по демографските проблеми още през 2006 година, когато Европейската комисия публикува своята зелена книга по отношение на демографските аспекти и солидарността между поколенията. От тогава насам направихме няколко доклада по тази тема. Политиката на сближаване може да включи и двете страни на демографските проблеми. От една страна ниската ръждаемост, от друга страна застаряването на населението в Европейския съюз. Политиката на сближаване може да подобри ръждаемостта, може да подобри здравеопазването, най-вече за възрастните хора в нашите общества. Тя може да създаде по-добри възможности за хората, които са почти на пенсионна възраст. Чрез нея те могат да си намерят по-лесно работа. Аз представям някои въпроси, свързани с демографския дефицит, правя конкретни предложения за това как може да се подобри на положението. Предложения, които са насочени към компетентните регионални власти. От една страна, отговорността на регионите е различна в различните държави членки. Тя зависи и от компетенциите на различните региони в различните държави членки. От друга страна е важно да се отчита и принципа на субсидиарността. Важно е да се използват регионални политики, които да са подкрепени и от политиката по сближаване на Европейския съюз. Тази политика е изключително интересна, защото регионите са най-близко до гражданите на Европейския съюз. В моето становище аз поставям ударението върху няколко конкретни проблема, които биха могли да бъдат разрешени чрез политиката на сближаване. Говоря вече е, най-вече за проблеми свързани с жените. Не само в е, така наречените нови държави членки, но и в Европейския съюз на 15-те. Ставаме свидетели на феномена изтичане на мозъци. Не само когато става въпрос за селските райони в някои държави членки, а и когато става въпрос за преместването от една държава в друга. Така че не става въпрос само за преместването от селата към градовете. За да се увеличи заетостта в селските райони, трябва да се предприемат мерки, за да се спре изтичането на мозъци сред младите жени, е, които имат добро висше и професионално образование. Има още един проблем, е, по който говорим от дълго време съвместяването на професионалния и съвместния живот и семейния живот. Това е свързано и с увеличаването на ръждаемостта и с е, грижата за възрастните хора. Не трябва да забравяме бедните жени – много добре знаем, че бедността е феномен, който засяга жените. Новите технологии, информацията, микрофинансирането могат да бъдат част от мерките, които да подмогнат жените в конкретните региони, които са засегнати. И то може да стане чрез прилагането на кохезионната политика. Вече съм казвала, че ОИСР публикува едно проучване точно преди 8 март. В него се казва, че голям брой а, жени някъде 30% или между 30 и 50% от жените извършват а, така наречената невидима работа, невидима или неплатена работа. Тя се извършва най-вече от жени. Не трябва да забравяме, че жените участват и в доброволни дейности. Предполагам, че Евростат може да разработи някакви показатели които да ни покажат до каква степен жените участват в такива доброволни дейности. Когато говорим за застаряването на населението, знаем, че 2012 година ще бъде Европейската година на активния живот на възрастните хора. Затова в моето становище казвам, че е важно да има конкретни инициативи, е посветени на дейността на възрастните жени с цел да се изтъкне техния принос за социалното и териториалното сближаване. Някои региони са по-бедни от други и трябва да подчертаем необходимостта от финансирането на профилактичните прегледи за рак за жените и мъжете в районите с по-ограничено предоставяне на обществени здравни услуги. Трябва да има фондове, предвидени за тази цел. Средства от фондовете за регионално развитие трябва да отиват за тази дейност. Може би трябва да се споменат и някои дейности, свързани с по-възрастните жени. Знаем, че в време на криза, когато броя на работните места е много нисък, трябва да се подчертае важността на заетостта за по-възрастните жени. И аз казвам това в моя доклад. В политиката на сближаване има подполитики, които се занимават с семейството, с жените, жените, които са тясно свързани със своите семейства. Аз смятам, че докладът като цяло е изключително важен. Той представя един нов подход за справяне с проблемите на регионалното развитие и за подобряването на ролята на жените в това общество. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадохте думата и възможността да представя това становище. Сигурна съм, че колегите ще имат въпроси и коментари, а дори изменения. Благодаря. Благодаря, госпожо Заборска. Първо ще дам думата на заместник-председателя, госпожа Моран Шартие. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Ана Заборска за свършената работа. И а, да повдигна един въпрос, свързан с а, въпрос, на който, който ми се иска заедно да помислим още веднъж. А това е шеста точка. В тази точка се призовава Евростат да разработи показатели за измерване и остойностяване на участието на жените в доброволчески дейности – мисля, че трябва да направим, да поискаме нещо повече, тъй като нашата крайна цел е работата на жените да бъде оценявана. И значи, освен това, че искаме от Евростат да разработи показатели, трябва да поискаме от регионалните власти да могат те да признават придобитите умения. Тези умения трябва да бъдат признати по някакъв начин, за да може работата на жените е, да бъде интегрирана, както работата на който и да е друг в, е, на пазара на труда, както всеки друг, жените да имат възможност е, за работа. Така че, госпожо Заборска, когато искаме това, трябва да отбележим необходимостта от това признаване на придобитите а, умения от жените. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Бауер, ако обичате. Благодаря. Наистина, много интересно е да се повдигнат тези въпрос от гледна точка от една страна на нашата обща политика, от друга страна демографските промени, като се вземат предвид и положението на жените. Е, това е едно истинско предизвикателство. Да открием още един път кои са фокусните пунктове, е, върху какво трябва да се разточим най-напред вниманието си. И мисля, че въпросът за инфраструктурата в политиката за сближаване е особено важен. Струва ми се, че малко едностранчиво е представен този въпрос в становището. Защо? Защото тук не става въпрос само за социални инфраструктури. Високо ценя холистичният подход на госпожа Заборска – но може би ще бъде необходимо да се повдигне и въпросът за инфраструктурата във връзка с политиката за сближаване и положението на жените в рамките на този процес и на бъдещето на политиката за сближаване. Струва ми се, че това е много важен въпрос – много важно е ние да създадем тук някаква добавена стойност, да дадем своя принос. Защото бъдещата политика в областта на сближаването може би ще изиграе особено голяма роля по отношение на бъдещото положение на жените. Благодаря. Сега госпожа Коста. Благодаря, госпожо Заборска. Благодаря за вашата чудесна оценка. Това е въпрос, който когато го обсъждаме, трябва да потърсим най-важните въпроси. Това ще би ни помогнало да пренасочим регионалната политика за сближаване. И то по време, когато мислим за нови структурни фондове в Европа. Така че по същество съм съгласна с всички повдигнати въпроси. Невидимата работа. Това е нещо, въпрос по който трябва да говорим. Как се създава богатството? Как доброволната работа, макар и тя да не създава приходи, обогатява обществото. От 1999 година, в светната на пекинските индикатори, пекинските показатели, беше поискано от всички страни а, да обърнат внимание на този въпрос. На микрофинансирането мисля, че би било уместно да се позовем не само на микрофинансирането в, в търговски план. Трябва ясно да покажем, че става дума за използването на микрофинансирането, за намаляване на бедността сред жените и укрепване на тяхната независимост. Това е за мен интересна тема. Нещо друго, което трябва да бъде подчертано, е, че е необходимо да се осигури по-голяма независимост на възрастните. Регионите биха могли да им помогнат като им издават, дават примерно данъчни облегчения или някакви бонове, които те да използват. И наред с това, мисля, че трябва да се обърне по-голямо внимание на интересите на възрастните и оказване на помощ за осъществяването на тези интереси чрез асоциации, институции, други организации, които дават възможност за квалификация. Не трябва да се забравя и солидарността между поколенията. Примерно, младите да помагат на възрастните да се научат да работят с компютри. Мисля, че би било също така полезно да се спомене политиката е, свързана с нуждата от жилища. Също светлината на нуждите на семейството и на възрастните. Защото е, в някои случаи регионите не успяват да формулират е, достатъчно добра политика в това отношение. Благодаря госпожа Коста. Сега ще дам думата на <coughs> господин Роланд, представител на комисия, Европейската комисия. Merci, madame la euh, Благодаря, госпожа председател. Може би трябва да кажа няколко думи в порядък на информация. В края на март комисията ще представи своя двугодишен доклад по въпросите на демографията. Не мога, разбира се, да ви запознае с него преди неговото оповестяване, но там има някои предложения, които фактически съществуват и във вашето проекто становище. Това очевидно е добро. Раждаемостта, например, има положително отношение в положителна връзка с насърчаването на заетостта на жените. То очевидно че ще бъде така. Очевидно, че всички мерки в тази посока ще бъдат добре дошли. Второ, изтичането на мозъци. И тук не се засягат само регионални аспекти на нивото на страните членки. В някои страни членки по традиция има изтичане на хората на емигранти и в други страни приемат нови заселници или иммигранти. Колкото до седми член, в който се призовава комисията да предложи конкретни инициативи, ще обърна внимание на моите колеги, да обърна внимание на спецификата на женските проблеми – в тази светлина. Не знам дали бихте искали да ви запозная с нещо друго. Ако е така, моля, задайте ми въпроси. Благодаря. А сега, госпожа Заборска, имате ли някакви коментари? Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги както и на господин Роланд, за техните коментари. Може би само няколко думи от моя страна. Аз вярвам, че предложенията, които се направиха тук, ще... аз ще успея да вкарам в моето представяне, в моя материал и това ще направя с пълното съзнание, че това всички те всъщност подобряват резултатността на борбата с бедността, опустяването на цели райони и изтичането на мозъци. Да, беше споменато микрофинансирането. Да, наистина, бизнес дейностите трябва да бъдат подкрепяни и микрофинансирането трябва да бъде извадено в един по-широк контекст. Това става въпрос за данъци и регионални компетенции, финансовите въпроси са, както знаете, в компетенциите на националното законодателство. А говоря за другите мерки, които могат да се вземат на регионално ниво. И затова искам отново да ви благодаря за всички предложения. Благодаря. Благодаря. Госпожо Заборска, съвсем накратко думата има госпожа Бауер. Да, съвсем накратко. Искам да кажа, че в Унгария по отношение на точка 5 на унгарски има грешка в превода по отношение на точки Точка 5. Благодаря. Крайният срок за изменения 22 март 12 часа. Гласуване в комисията на 20 април. Комисията Реги ще гласува на 27 май. В пленарна сесия влизаме през юли. Jag skulle vilja föreslå kollegorna... Искам да предложа на колегите една промяна в дневния ред, тъй като госпожа Францеска Балцини пристигна. Тя е докладчик относно бюджета за 2012 година. Затова искам да ви предложа, ако нямате нищо против, да променим дневния ред Сега нека да обсъдим бюджета за 2012 година. Приемате ли? Добре. Преминаваме към точка 8 от дневния ред. Ще получим информация относно това как стоят нещата във връзка с бюджета за 2012 година. Искам да дам думата на госпожа Франческа Балцини, която е докладчик относно бюджета за 2012 година. Добре дошли в Комисията по равенство на половете. Заповядайте. Grazie per questo incontro. Che... Благодаря ви много за това, че ме поканихте. Защото съм уверена, че както всеки друг път и сега е, обмяната на мнение ще бъде много полезна. А, наистина около бюджета винаги дискусиите са много продължителни и почувствителни теми. А днес аз искам да кажа, че е още по-важно вашата специфична комисия също да бъде а, об включена в дискусията. Какво имах намерение да идентифицирам и да предложа основните, така по-широките като формулировка приоритети, за да бъдат те нещо като ядро за разработването на бюджета. И за това си мисля, че е добре да се започне с стратегията 2020. Всяка година е имаме трудности в установяване на основните елементи по тези стратегии. Тази година обаче е различно. Имаме едно много широко мнозинство и парламента като че ли пое своят отговорност на собственик на стратегията 2020. защо защо за, а, трябва да спомена и европейския семестър, който започна в началото на годината. Знаете, че това е 6-месечна проверка във всички а, държави членки а, по отношение на раз, а, бюджета. А това е изключително важно по отношение на стратегията 2020. За да може всичко включено в нея да бъде реализирано, трябва да бъде адекватно финансирано. Ето защо има доста висока степен на синергия между а, съюзния бюджет и националните бюджети. Ето това, което се опитах да направя е да кажа в първоначалното предложение, че това трябва да е базисен, основен приоритет. И ако погледнете след това предложението за резолюция, което ще представя на заседание пленарно следващата седмица, ще видите, че първа е и наша основна цел е по отношение на стратегията 2020 да имаме по-голям брой работни места и по-качествени работни места. И Особено за жените, защото жените са онези европейски граждани, които срещат най-големи трудности в намирането на, под... на работа и то на качествена работа също така. В един по-широк приоритет, аз си представам по отношение на стратегията 2020, че трябва да поставим а, рамките, изискванията повече, обучение и квалификация, повече подкрепа и съответно всичко това означава повече инвестиции. Това означава, разбира се, че само така ние можем да покажем добавената стоеност на европейската идея продължение на цялата бюджетна процедура много неща е, бяха свършени, защото специализираните комисии а, е, бяха определили конкретните елементи. Затова искам сега да се обърна към колегите, независимо в коя комисия работят, да започнат да разглеждат е, бюджета и да идентифицират политическите приоритети. Жизнено важно е да знаем как всички ние какво искаме да направим с бюджета, за да можем да оценим комис... Е, предложението на комисията спокойно, но на базата на знания на добро познаване на бюджета. Има пилотни проекти и има и подготвителни действия, които бих искала да изброя в е, проекто вариант да го изпрата, за да, чуя, за да чуем какво ще каже комисията и ще придобием по-ясна представа за това как може да бъдат прилагани тези изменения, които предлагаме. Цялата идея всъщност е, че а, е лесно четиво и политически издържано. И така, моята молба е И всъщност цялата идея за тази среща е, че не е необходимо да определяме политическите приоритети, които вие смятате тук в комисията, че трябва да бъдат осветени или така да им се хвърли, да им се отдаде повече внимание. Разбира се, знаем, че това са чувствителни теми. Маржа обаче ще бъде намален значително. ще имаме изварено заседание на комисията и предефинирането на приоритетите ще трябва да се направи, така че е добре да ги разгледаме отново и да видим онези, които не работят чак толкова добре, дали не могат да бъдат подпомогнати на онези дейности, имам предвид, които нямат добри резултати. Освен това да видим не само кое е възможно, но кое е и полезно. Благодаря ви. Много ви благодаря за информацията. От името на нашата комисия, отговорен докладчик е госпожа Матейра. Тя, за съжаление, днес не може да присъства. Госпожа Хименес обаче обеща да ни даде информация. Имате думата, госпожо Хименес. Няма микрофон оратора. Хименес. Микрофон. Sì, sì, sì. Avevo dei... parlo a nome della signora Matera in questo caso. Говоря от името на госпожа Матера, която не е пристигнала все още. Имам няколко забележки във връзка с това, което каза госпожа Балцани. Имам и няколко въпроса. А, 2012 година също Европейска година на активен живот на възрастни хора и солидарност между поколенията. И трябва да имаме измерими цели във връзка с стратегията за 2020. Необходимо е финансиране за борба с бедността. Като се има преди сегашната финансова и економическа криза, вие казвате, че пилотните проекти трябва да бъдат е, финансирани адекватно, за да можем да се борим с е, бедността. И затова институтът е, за осигуряване на равенство между половете се нуждае от нашата помощ, за да може да извърши необходимата научна изследователска работа, да направи анализите, които ще помогнат на страните членки да преодолеят неравенствата между половете. Независимо от промените в бюджета, Европейският парламент като институция не трябва да пренебрегва значението на непрекъсващото финансиране на института по въпроса на равенството между половете. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря. Благодаря. Аз самата съм се записала в списъка на желащите да зададат въпроси и съвсем накратко имам коментар. От една страна съм съгласна с темата за финансирането на Европейски институт за равенство на половете. Това е изключително важно. Госпожа Балцани спомена, че политически приоритет номер едно е заетостта. Аз смятам, че всички сме съгласни с този приоритет. Заетостта е приоритет номер едно и тя трябва да остане такъв приоритет, ако искаме да изпълним целите. Освен това искам да кажа, че заетостта е и възможност за жените да бъдат наемани на работа, за която ще им се заплаща. Сега обаче възникват притеснения, защото тук не става въпрос само за възможността жената да бъде наета, а става въпрос и за възможността жената да си търси работа. Виждаме, че в много държави членки има проблеми, свързани с грижите за децата, има проблеми по отношение на други социални аспекти, които пречат на жената да участва в трудовия живот. Ако погледнем националните бюджети, е, много често те са бюджети на затягането на коланите и се режат средства точно от тези социални а, аспекти, а, е, от които биха могли да се възползват жените. Трябва да се спомене тази проблематика, защото а, е, когато говорим за стратегията ЕСА 2020, това ще е един от най-важните приоритети за етостта сред жените, ако искаме да изпълним целите, свързани с ЕСА 2020. Тук има връзка и с бюджета за 2012 година. Благодаря. Председателката говори без микрофон. Няма други колеги, които да искат да зададат въпрос. Госпожа Коста иска да зададе въпрос. Заповядайте. Благодаря. Оценявам високо този подход и тази необичайна яснота в разискванията с госпожа Балцани. Тя каза нещо, което е много важно, а именно, че специализираните комисии би трябвало да получат приоритет, когато се дава възможност да се изказват гледни точки. Мисля, че трябва да се съглася с това. На второ място искаме да има ясен подход по отношение на стратегическите цели. Ако погледнем стратегията за 2020 година, ще видим, че ние вече сме правили много коментари и препоръки по отношение на стратегическите приоритети. Аз лично бих казал, че стратегическия приоритет трябва да е справянето с бедността. И тук не говоря само за Европейската година за борба срещу бедността. Говоря за една цялостна платформа. Ако погледнем, например, процента на бедните хора, ще видите, че майките, жените и, и техните деца вземат много голямо място. И процента на бедните жени се увеличава, защото държавите членки въвеждат сериозни съкръщения на средствата по отношение на е, на средствата по отношение на е, социалната, социалното осигуряване и социалните услуги, които се предоставят в обществото. В Италия това е особено видимо. Има една важна резолюция в Европейския парламент, свързана с микрокредитирането и микрофинансирането. Ако успеем да свършим работа по такъв начин, че хората да разберат, че все още има възможност за взимане на микрозаеми, е, това ще е едно много добро развитие. Госпожо председател, госпожа Балцани казва, че иска да има 75% заетост за жените. Ние обаче не искаме да има една култура, в която на разходите се отделя много повече внимание, отколкото на инвестициите. Мисля си, че приоритетите могат да окажат посоката, в която да поемем. Естествено, можем да поговорим с Европейския фонд по този въпрос, но си мисля, че трябва да отправим призив и към държавите членки и да гарантираме, че целият съюз прави необходимото, защото когато става въпрос за благосъстояние, за услуги със социален характер, много е важно да увеличим броя на качествените работни места за жените. Обучението през целия живот, трупането на умения, всичко това трябва да се превърне в приоритет. След Лисабонския договор получихме известни права в областта на обучението през целия живот. Комисията по култура е единодушна, че няма достатъчно инвестиции и научна дейност, свързани с обучението през целия живот. Затова би трябвало да се направят повече инвестиции, най-вече в тези програми, които подкрепят младите жени. Например, така наречената програма Aid on the Move – програми, свързани с младите жени като цяло. Освен това, важно е да се отдели внимание на жените предприемачи, самонаетите жени. Има приоритетни действия в тази област и те трябва да продължат, може би, нашата комисия може да предостави малко по-конкретна информация. Тук, защото в публичния сектор работят много жени. Ако се предостави възможност и за микрофинансиране. Последиците от това се разрастват и възможностите се разрастват. Така се създава възможност за, за допълнителни средства, за запечалба. И още нещо искам да кажа, макар че не съм сигурна, че това е точното място. Е, бих искала да приканя комисията да предприеме успешни действия по отношение на начина по който се използват европейските фондове, защото една от задачите е да идентифицираме е, къде нещата не функционират както трябва и аз не смятам, че фондовете се използват както трябва. Може би защото държавите членки и регионите не предоставят достатъчно голямо допълнително финансиране. Други колеги Говореха по тази тема. Ние предложихме поне в подготвителния етап да се обмисли възможността за промяна на начина по който финансира, функционира съфинансирането в Европа, поне в краткосрочен план. С други думи, да поговорим за някои стратегии и проекти, и да се обсъди освен това възможността за намаляване на съфинансирането, защото иначе няма да стигнем до никъде. Е, това ще се окаже полезно, защото много проекти са регионални, а не национални. Благодаря, госпожо Коста. Сега давам думата на госпожа Балцани. Благодаря а за изказванията, които направихте. Това, което остава у мен най-голямо впечатление в а, работата ни заедно тук в комисията е, че а, се целят подобрения в а, начините за постигане на целите на стратегия 2020 и че а, целите а, са много близко свързани или се свързват с проблемите на жените и равенството между половете. Предполагам, че вашата комисия разбира добре, че жените е много важно да работят като предприемачи, да се развиват, да получат, да намират и да завоюват все по-качествени работни места. Нещо, което трябва да се направи при подготовката на бюджета е да поискаме от вашата комисия да определи своите приоритети – като част от тази по-широка стратегия във връзка с равните възможности. Разбира се, няма никакво съмнение, че това е много важна тема. Но особено по време на рецесия ние трябва да подпомогнем растежа, нарастването на БВП. Но не трябва да забравяме, че това а, се губят и доста неща поради а, така тежката економическа ситуация, защото доста жени нямат достъп до трудовия пазар. Не, жените, освен това, не са достатъчно ангажирани с обществения живот. И това задължително има своето негативно негативно влияние върху развитието на Европейския съюз изобщо. И така по време на рецесия наистина е много а, жалко, че пропускаме такива добри възможности и сме пропиляли такъв добър потенциал. Ето защо е много важно да дадем възможност на жените да, по-лесно да стигат до политическия, публичния а, живот и в същото време по-лесно да бъде за тях да комбинират а, работата с семейния живот. И аз мисля, че това, което е важно, е, че вече започнахме да определяме приоритетите. Това е много важно за вашата комисия, защото а, да, вашата работа е свързана с всички приоритети на стратегията. Благодаря. Много благодаря, госпожо Балцани, за информацията, която ни дадохте и за това, че участвахте в разискванията по тази важна тема. Преминаваме нататък към точка 6 от дневния ред. Госпожа Синклер има думата. По процедурен въпрос, госпожо председател. Щеше ми се е, да чуя презентацията на госпожа Балцани. Аз обаче трябва да работя в друга комисия и си е, организирах работата така, че да мога да присъствам в двете комисии. Сега е, няма как да присъствам. Знаете, че има много важен дебат по отношение на Иран. Е, просто не виждам защо трябва да, да се променя дневния ред, тъй като ние работим по график. Благодаря, госпожо Синклер, казва председателката. Аз също смятам, че е много важно да се придържаме към предварително определения дневен ред. Днес, когато започнахме, аз бях принудена да направя предложение за промяна в дневния ред, тъй като госпожа Лангбак, която е предвидена за участие, е, се натъкна на проблеми по отношение на пътуването до Брюксел, затова се наложи да променим дневния ред. Точно заради това съжалявам, че госпожа Синклер няма да може да присъства. Това решение обаче беше взето в началото на заседанието. Това правим по изключение. Просто се наложи да направим такива промени. До går vi alltså till punkten 6 som handlar Преминаваме към точка 6 бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Тази тема е свързана с дебата, който проведохме относно значението на различните услуги от социален характер за равнопоставеност представеността. Госпожа Сири Овир е докладчик по становище, тя обаче не може да е тук, затова госпожа Николай не обеща да представи доклада. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. За жалост, моята колега госпожа Овир не е тук. Ще се опитам да представя становището, което тя е изготвила. И Надявам се, че вашите въпроси ще получат отговори си, когато а, а, Сири Овир е тук. В своето становище госпожа Овир се опитва да стигне до дефиниция на социалните услуги от общ интерес. Нещо, което е особено важно. Това първо. Второ, тъй като а, а, става дума и за, а, за услугите, здравните услуги, които са от общ социален интерес, а, те играят роля и при, в приобщаването а, и задоволяват едно абсолютно необходимо социално право тук е, възниква въпроса за връзката между економиката и социалните въпроси. Ключов въпрос, тъй като става дума за равновесието между економическия растеж, особено по време на криза, особено пък на бюджетна криза. Затова е много важно да имаме една добра дефиниция През октомври миналата година, по време на форума, за, посветен на социалната услуги от общ интерес, комисията заяви, че не се планира ново законодателство в тази област. Докладът, представен от Скотлин Дероса, предлага предприятията, които предоставят подобни услуги, да бъдат освободени от бюрократичните изисквания за обществените поръчки и някои други изисквания. Също така беше поискано да се преразгледа целият въпрос с участието на всички заинтересовани страни. Бе поискано също така включването на заключенията на докладът Монти в общия доклад по този въпрос. Становището на госпожа Овир заявява, че трябва да се отпоръча по-голямо внимание в различното третиране на мъжете и жените по отношение на социалните услуги от общ интерес. Бюджетните съкръщения не помагат е, за равенството, за предоставянето на достатъчно добри социални услуги, услуги свързани с отглеждането на децата така както това става по време на периоди на бърз растеж. И накрая госпожа Овири настоява всички страни членки да включат в своите национални програми бюджетни мерки за равенство на половете. Can be, must be confirmed uh, from you, Mr. Благодаря, госпожо председател. Опитах се, доколкото може да представя становището, подготвено от моята колежка. Надявам се, че когато тя е присъства, ще може да отговори на въпросите, на които аз не бих била в състояние да отговоря. Много ви благодаря. Давам доната на госпожа е, Шилевска. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че в нашата комисия ще имаме възможност да обсъдим въпроса за социалните услуги от общ интерес. Тези услуги се използват главно от хора в затруднено положение. Хора, които и без друго страдат достатъчно. Като говорим за социални услуги, имаме предвид осигуряване на жилища, за бездомните, за е, жените, на иммигрантите, за жертви на насилие, но също така центрове за предоставяне на здравни, и социални услуги. Това са дейности, които, чиято цел не е печалбата, а те са свързани с местните традиции за солидарност и нуждата да се задоволят нуждите на индивида. Характеристика характерна черта на тези услуги е тяхната универсалност. А също това, че те а, се планират съобразно нуждите на тези, които се нуждаят от тях. Чрез тях се помага да се подпомага борбата срещу дискриминацията, равенството между пол, половете. А, те спомагат а, за човешкото достоинство, а, за опазването на здравето на гражданите. Напоследък разговаряме как да се дефинират тези социални услуги от общ интерес. Дали те имат економически е, по своя характер и дали трябва да бъдат обект на законите на економиката. Мисля, че тези услуги могат да бъдат, поне част от тях могат да бъдат обект на законите на вътрешния пазар и на конкуренцията, докато други трябва да попаднат в полето на усилията за социално сближаване. В светлината на становището на госпожа Овир, смятам, че може да се подкрепи, подкрепи постулатът, че Услугите, свързани с децата, трябва да бъдат по-достъпни и да се предоставят на достъпни цени. Не един път сме подчертавали необходимостта от това и именно в този доклад е мястото да го подчертаем още веднъж. Не мисля обаче, че е уместно в това становище да говорим за разликата в заплащането между мъжете и жените. Знаем, че то съществува, но и аз, и вие, скъпи колеги, не един път сме повдигали този въпрос, включително и на пленарни заседания, но не това становище е най-доброто място да се повдига отново въпроса за разликата в заплащането. В Полша, в сектора на социалните услуги, 90% от заетите са жени. Необходимо е да се запази финансирането на социалните услуги на нивото от преди кризата. Това е много важно, защото ако се орежат фондовете за социални услуги, жертвите ще бъдат жените и то по два начина. Първо ще има по-малко средства за финансирането на грижите за по-големите деца, т.е. жените няма да могат да се върнат на работа, и второ, този сектор а, генерира а, работни места за жените, нещо, което госпожа Овир споменава в пета точка от становището. Та не е тук, обаче а, искам да кажа, че имам възражение срещу точка втора. Става дума за изпреварващите стратегии по-добре би било госпожа Овир да обясни какво точно има предвид, защото така както е формулирано, не го разбирам. Нека секретарятът си вземе бележка, че в преводът на полски има грешка. След думите за бъдещето на услугите, липсва думата социални. Казано е само услуги от общ интерес. А думата социални услуги от общ интерес, социални, липсва. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Бастос. Заповядайте. Eh, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда колкото е възможно по-кратка. Бих искала да подчертая, че в нашето становище трябва да направим ясно разграничение между услуги от общ интерес и социални услуги от общ интерес. Защото целта на това становище е да допринесе а, за към, да бъде принос към доклада на господин а, Провинсиес де Роса. А ценът, целта на този доклад беше да очертае обхвата на социалните услуги от общ интерес. Това са услуги, които имат ясна цел да допренасят за социалното и териториално сближаване на общностите. Отделните страни членки имат своето законодателство по този въпрос. Това, което е повод за загриженост, е това да как ще реагираме на сегашната криза така че да няма намаляване на възможностите за достъп до тези социални услуги от общ интерес. Значи, необходимо е да запазим същото ниво на социалните услуги от общ интерес. Защото те отговарят на някои основни нужди на европейските граждани. Исках да отбележа това и във връзка с това, което каза преждеговорившата. Необходимо е да формулираме социалните цели. А някои от е, изявленията, от някои от текстове, част, от, от, този текст някой споменаше, не трябва да споменава разликата в заплащането между мъжете и жените. Но аз мисля, че това трябва да бъде подчертано в доклада. Трябва да реагираме на кризата по, по всичките й разклонения. Много ви благодаря. Иска ли госпожа Николай да направи коментар? Заповядайте. Мадам Прези. Да, госпожо председател, но нямам отговор на въпроса на моята колега по номер две. но мога да коментирам до известна степен част втора във връзка с темата. Съгласна съм с моята предишна колега, която говори за много голямата разлика между а, услуги от общ интерес и социални услуги от общ интерес. Особено сега трябва да приоритизираме а, услугите и да покажем колко важни са социалните услуги от общ интерес. Напълно съм съгласна с колегите. Така, голямата разлика в заплащането. Не знам дали това е мястото да се говори по този въпрос, но раз, тази разлика е от ключово значение. Знаем, че в доста държави членки има феминизиране на много от професиите, като например здравоопазването. Почти 70% от хората в тази сфера, работещи в тази сфера, са жени. За съжаление обаче, в държавите членки средствата, които са заделени за заплащане на труда на работещите в тази област не, не се увеличава и в същото време те са а, заети от, предимно от жени. Ето защо аз мисля, че е много важно да се дискутира а, тази голяма разлика в заплащането в тази сфера. А, когато беше споменато във връзка а, беше споменато второто писменото предложение. Беше много важно. Благодаря ви. По отношение на сроковете, 22 март, 12 часа, Крайен срок за внасяне на изменения. Гласуване в комисията на 20 април, в комисията по заетост през месец май, в края на месец май. И е, все още нямаме определен е, ден за разглеждане в пленарна зала. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Пети доклад за сближаване на Европейската комисия и стратегията за политиката на сближаване след 2013 година. Докладчик по становище от името на нашата комисия господин Цимански. Веднага давам долата на господин Цимански. Той ще ни представи своя доклад. Благодаря. Pani przewodnicząca. Госпожо председател, за мен е удоволствие да направя следните предложения пред комисията. Естествено, че имате и текст, но искам да направя и мои собствени коментари. Смятам, че петия доклад на Европейската комисия относно политиката на сближаване, само бегло засяга въпроса, свързан с равенството на половете и равенството по отношение на възможностите. Много може да се направи в тази връзка и аз смятам, че по време на нашата работа трябва да внесем промени и изменения, чрез които доклада да Придобие едно по-женско измерение. След 2013 година на всички етапи от прилагането на кохезионната политика ще трябва да отчитаме в по-голяма степен въпроса за равенството на половете. В а, моя проект за текст аз имам конкретни предложения. Например, увеличаване на финансовата подкрепа Оказва на замерки, които дава възможност на жените и мъжете за по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот. Това вече беше споменато и в предишните дебати, особено когато става въпрос за съвместяването на професионалния и семейния живот от страна на жените. Това е изключително важно за бъдещето. В различните държави членки има различни стратегии. Много често жената е принудена да се посвети почти изцяло на семейния живот и когато се случи нещо неочаквано, тя остава без пари. И на по-късен етап в живота и това води до бедност. Освен това, подчертавам и подкрепата от Европейския социален фонд относно увеличаването на степента на професионална активност. Подчертавам вече тук вниманието насочено към жените на 45 годишна възраст. Необходимостта от професионално обучение на жените, освен това се изтъква Призоваваме държавите членки да въведат програми за обучение през целия живот. Това е изключително ценна идея, която трябва да бъде подкрепена и чрез различни инициативи. Освен това, правя сам едно изменение, свързано с хората, които работят при несигурни условия на труд. Днес на няколко пъти чухме, че най-често жените са онези, които работят на а, договор, който не е а, с трудов характер, почасово. Много често те нямат стабилни условия на труд. Освен това, когато жените се заемат с дейност като самонети лица, там също възникват проблеми. Създават се трудности за бъдещето на жените, тъй като те понякога няма възможност да плащат стабилни пенсионни вноски. Освен това, когато жените станат майки, много често техните условия на труд се влушават. Е, това са познати теми. Много е важно не само да създаваме закони, но и да насърчаваме добри практики, да критикуваме лошите е, феномени. Говорим за необходимостта политиката на сближаване да създава стабилни работни места. Предишният доклад подчертава, че все повече жени да се опитват да излязат на трудовия пазар и въпреки това има много-много жени, които живеят под линията на бедността. Забраната за дискриминацията присъстваше по ефективно в предния доклад за периода 2000-2006 година. Сега не се отчита ситуацията в новите държави членки. Трябва да се постави по-стабилно ударение върху положението в страните от Централна и Източна Европа. Моля ви да се свържете с мен и с моя офис, моите колеги, ако искате да се направят изменения. Надявам се, че комисията ще приеме нашите предложения за изменения, за да се отчита и положението на жените в Европа. Благодаря. Много благодаря за тази информация и за различните предложения. Тази тема е изключително важна политиката на сближаване. Много е важно да се почетае важността на заетостта сред жените. Сега ще дам думата на колегите за гледни точки и коментари. ако нямате изказвания, аз искам да кажа още веднъж, както каза и господин Цимански, че можете да предоставяте и по-късно своите предложения за изменение. Крайният срок за внасянето на изменение е в 12 часа на 22 март. Очакваме да има гласуване в комисията на 20 април. Комисията по регионално развитие, която е водеща, ще гласува е, някъде между 9 и 12 май и на пленарна сесия ще минем през месец юни. Благодаря на господин Цимански за неговия доклад и преминаваме към следващата точка в дневния ред. За мен е удоволствие да приветствам госпожа Лангбак, която ще ни даде информация за дейността и бъдещата работна програма на Европейския институт за равенство между половете, Европейския институт за равенство между половете е от изключително голямо значение за нашата работа е, в комисията. Много се радваме, че ще имаме сега възможност да чуем каква ще е работната програма за 2011 година на института. Ще чуем какво се случва в института като цяло в хода на неговата работа още веднъж. Добре дошла, госпожо Лангбак, в нашата комисия. Давам ви думата. Заповядайте. Okay. Thank you very much for... Благодаря ви много за дадената ми възможност да представя пред вас нашия институт. Разбира се, то за първи път вече можем да покажем реални неща, по което работим. Преди две-три седмици, когато нашия институт се занимаваше с примери от установяването на примери за неравенство така драстично по повод 8 март. И това си мислих че ситуацията не е много по-различна от преди 100 а, години. Не защото младите мъже започнаха вече да искат а, а, отпуск по бащинство или че в дипломатическите служби има все по-голям брой жени, а защото можем да видим как във всяка една държава членка се развиват дейностите и изобщо положението във връзка с равенството между половето. Ето защо е много важно да подчертая колко благодарни сме ви за това, че поставихте такава здрава основа заедно с съвета а, за работата на нашия институт. И благодаря за възможността, която ми давате да ви представя нещата, т.е. какво правим ние в нашия институт. Не само за 2011 година, но и плана, проектоплана за 2012 година, който разбира се ще разискваме с комисията и с управляващия орган преди да бъде публикуван. Ние сме дали дефиниция на това, което искаме да станем. А тези малки звездички а, само показват, че миналата година а, през септември се преместихме в Вилнюс и а, виждате а, Шпиндла и а, останалите как прерязват лентата при откриването. Преди малко повече от 6 месеца института стана административно и финансово независим в сравнение с другите агенции. Това беше откриването или началото на дейността. Имахме и а, състезание за логото. А, комисар Рединг беше сред нас и тя даде наградата на една учителка от начално училище във Франция, а втората награда отиде при представител на Полша. След това а, семинара, който, а, в резултат от който комисията определи а, спецификата на нашата дейност. Разискваше се всичко с, а, държавите членки. Това беше по-скоро един работен семинар за това какво може а, държавите членки да направят за нашия институт и каква помощ можем да им окажем ние. Също така ние публикувахме и първия календар а Жени вдъхновяващи Европа а ние планираме да се присъединим към мъжете, но по различен начин. В малтийските вестници а, пишеше нещо, беше наименувано това като Старс или звездите. Надявам се, че ще, сте го виждали. Поредица от дискусии се провеждат с нашите ам, посестрими агенции и подписахме а, споразумение за сътрудничество с три такива агенции, което беше и планирано по принцип. Да превърнем в реалност а, равноправието между жените и мъжете в Европа и извън Европа. Това е нашата мисия. Ние, разбира се, няма да забравим че това е продължителен процес, не е еднократна стъпка и ще продължим да, да обсъждаме как да подобряваме работата си. Съвсем набързо искам да ви покажа края на 2010 година да видите пропорционално разпределението, т.е. пропорциите и разпределението по националност на нашият екип в института. Виждате колко много усилия а, влагаме и а, е, колко сериозно нарасна на нашият екип през а, последните 6 месеца. Това е в съответствие с изискванията на плана за 2010 година. Както виждате, ние функционираме само 6, е, функционирахме само 6 месеца през 2010 година и не можахме да използваме изцяло бюджета, който ни беше предоставил. Но аз много усилия вложихме, за да можем 67% от бюджета да опозотворим а, за обучение, за а, адаптиране към работата и вече много голяма част от екипа е назначен, т.е. попълнени са почти всички места. Сега, както виждате тук, имаме много о, значим център на съвършенството, който ще отразява, показва, обработва и разпространява всичко, което постигаме в своята работа сред основните участници, комисията, съвета и разбира се Европейския парламент. На индикаторите от Пекин. Да, ние а, имаме също така индекса за измерване равноправието между половете и поредица от други, които можете да видите тук в слайдовете. Ние набираме в момента данни, статистика, информация, най-добри практиките, за да започнем да изграждаме една сериозна база данни в източника, в информационния ни център. За да можем да започнем да публикуваме а, съответни материали, които да бъдат използвани. Но за момента все още сме само на етап набиране на данни. Разбира се, в някои сфери по-бързо се развият нещата, отколкото в други. За 2011 година само сравнима и надежна информация статистическа използваме, за да за да направим преглед на работата, извършена от държавите членки. Миналата година ние започнахме и ще продължим и тази година една пилотна сфера по отношение насилието срещу жените. Скоро ще имаме данни в главния информационен център от държавите членки, а също така правата на човека в а, сферата на равноправието и изобщо по отношение на жените, доколко се спазват те. За да можем след това да разработим и съответните изследвания. Но това е за бъдеще. Заедно с комисията ние сме говорили с полското, датското и кипърското председателство по отношение изследването а, във връзка с, с а, уреждането на конфликти. След това това беше с полското председателство, но има и една друга много интересна сфера, която вече изчакваме да получим пълните данни, за да предоставим и данните и изводите. Индикаторите ще използват статистиката, за да видят а несъответствията или пък съответно очертаващите се насоки, но това ще бъде на базата на данните, които събираме и тази година. А жените и околната среда също ще допълни информацията за доклада на председателството. За 2012 година ние а, смятаме да продължим с нашата подкрепа на председателството. Не знам Кипър коя сфера избира за а, сфера на своят най-голямо внимание или фокус за председателството си, но разбира се, ние ще подготвим доклада, който ще бъде основата за формулиране на изводите. Една друга област на, на фокусирано внимание е а, съответно равенство или липса на равенство между половете в държавите членки. Едно изследване беше направено, беше започнато, за да видим в какво са успели държавите членки и какво все още има да се направи, отново във връзка с този индекс, а освен това и различни индекси, които са разработени за съответните, от съответните международни организации, като ООН, Световната банка и други. Разбира се, държавите членки ще решат а, така каква ще е концепцията. Ние трябва да анализираме също така и наличността на данни в повече сфери. Сфери, които не бяха включени в първоначалния списък и това ще обогати още повече а, доклада и изобщо работата на комисията, за да може по-точно да се измери напредъка. Също така ние работим много усилено в събирането и обработването на инструменти и практики по отношение постигането на равенство между половете. Това е много централна тема. Знаете, имаме доста и най-различни идеи по отношение на пилотните сфери, но а, аз мисля, че в а, сферата на равенството между половете е, има много още какво да се свърши. Но ние разработваме компетенциите в тази сфера в момента. Миналата година беше, бяха започнати поредица от изследвания по отношение на практиките. В края на тази година ще бъдат представени резултатите, но също така имаме и добрите практики, защото това е е нещо, от което се нуждаят поредица от организации. Държавите членки имат различни, доста интересни подходи. А, ние не ги познаваме добре поради липсата на уеднаквени статистики и не можем да ги използваме. А, като пример за добра практика е да подготвяме една карта или на информация за съответните организации и а, да в средносрочен план да формулираме една референтна група от мъже, за да видим как са отразени въпросите на равенството в различните документи, да поканим съответни организации а, и мрежи в а, Европа, които работят за равенство между половето. И така ще можем да обогатим взаимно практиките си а, по установяване на проблемите, изтъкването им и съответно разработване на добрите практики. Надявам се, че института в крайна сметка ще успее да представи на всички добрите, най-добрите практики. След това стереотипите сред семействата. как се възприемат а, така, стереотипите, как се влияе а, такова едно съществуване на стереотипи върху а, избирането на дадена кариера от един или от другия пол или пък а, как се развиват след това а, отделните полове в тази същата професия. А, така, обучение по въпросите на равенството между половете е нещо много важно, а, което трябва централно да бъде разработено, след това да се премине към нивото на местните власти и а също и към НПО бази данни е, за обучители по въпросите на равенството между половете е, трябва да бъде създадена и разпространена, за да могат е, организациите и лицата, когато имат нужда от професионален съвет, да го получат. Ние също така бихме искали да организираме конференция или семинар, а за да могат да бъдат обсъдени, обменени, представени най-добрите практики, не само практиците или хората, които се занимават с тази, в тази сфера да обменят опит, но и а, всички останали да помислят какво означава добро качество в тази сфера. Също така ние планираме на базата на работата през 2011 година е да наберем най-добри практики а, в а, помирението и също така най-добри практики в преодоляване или намаляване на насилието а, срещу жените или изобщо насилието, базиращо се на различието между половете. Ето защо ние искаме да съберем на едно место доброто, качественото обучение и най-добрите практики. След това да формулираме инструментите и да видим какви ще бъдат продуктите а, на тази дейност. Разбира се, трябва да разработим различни въпросници, а, да бъдат а, обобщени и в същото време подробно описани най-добрите практики, за да се помогне на а, практиците. Европейската мрежа по въпросите на равноправието на, между половете означава, че тя трябва да покрие не само всяка организация или а, единица, но и всяко отделно лице, което се интересува от това, за да можем а, да, направ... да достигнем до такъв мащаб. Ние набираме съответните данни, например за насилието на база полови, а, различия или а, мъжете и мачовизма и така нататък. Както виждате, в първата част искаме да започнем с една неголяма библиотека, но физически тя да съществува – с а, а, литература, обогатена с литература, която е налична в, ня... в университетите на базата, а, а, тъй като това са публикации на базата на изследвания в самите университети а, или от специалисти в, в университетите, но не са били а, разпространени тези творби, тези работи за да не трябва да се търсят в милиони бази данни някои а, неща. Ние ще а, увеличим а, достъпността. Така Центъра а, за съвършенство, методите, средствата, които разработваме, всички а, сфери на а, конк... изключителен интерес ще бъдат а, а, включени в а, създаваните от нашия институт а, под а, мрежи. А, и последната част – повишаване информираността, а, предаване на информация, информация и разпространението. И ние ще финализираме а, нашата стратегия за външна и вътрешна комуникация – и тъй като знаем, че равенството между половете е нещо понякога много конкретно, а понякога нещо много обобщаващо. Ето защо трябва да има едно ясно послание, насочено към различните целеви групи, за да можем да стигнем до всички тях и в същото време да можем да представяме фактите по един лесен, разбираем начин, но а, фактите да бъдат едната страна, а след това да се дадат съвети на базата на добрите практики, а, които сме събрали от различните държави членки ще започнем и с ам, събирането на едно место на а, ресурси, на източник на информация по а, въпросите на мъжете, както вече го направихме по въпросите на жените. И така, за продължението можем да кажем а, за комуникация локациите и изграждането на мрежи до 2012 година. Разбира се, че искаме да намерим подходящата форма и начин за представяне на, жени, на мъжете, а не само на жените и разработването на модели на поведение на мъжете, което съществува, за да бъдат разпространени модели на поведение по отношение на равенството а, между половете. Разбира се, ще работим с, с агенциите а, на Европейския съюз, защото ние работим а, много добре в сътрудничество с тях, но разбира се, нашето основно усилие ще е към работата ни с а, основните участници в Европа като цяло. И да се надяваме, че няма да се наложи а, децата на днешния ден да чакат още 100 години, за да има още някой министър жена, а още тук и днес да се случи. Благодаря. Благодаря за тази информация, госпожо Лангбак. Сега ще дам думата на колегите за въпроси, и коментари към госпожа Лангбак. Първа в списъка е госпожа Бауер. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, а, че сте наш гост днес. Вече говорихме, че е необходимо редовно да разменяме мисли с вас. Не само във връзка с бюджета и неговото одобряване, но и по други въпроси. Е, чухме, че работите по много интересни теми. Не знах как може да се уреди това, но би било добро добре да ни представите проучванията, които се извършват във вашия институт, тъй като те ще бъдат интересни за всички ни. Искам да задам няколко въпроса, като се надявам, че в Будапешта ще имаме възможност да обсъдим и други въпроси. По отношение на насилието срещу жените. Имаше една идея, наблюдението на насилието на жените да бъде една от задачите на вашият институт. Съществува ли още тази идея или не? Защото ми се струва, че съгласно испанският модел, последаването на случаите на насилие срещу жени зависи от съдебните решения. Може би има друга статистика, която не се основава само на съдебни решения. Какво мислите по този въпрос? Разполагаме ли с достатъчно сравними данни или не? И също какво е бъдещето развитие на този въпрос? От време на време ли ще се повдига той или ще бъде, от време на време ли ще се осъществяват подобни наблюдения или те ще бъдат нещо постоянно? Второ, разбирам, че възнамерявате да се занимаете с въпроса за подготовката на заинтересованите страни. Как се свързва това с разширяването на Европейския съюз? Ние имахме гости по проекта на връзките на хората с хора. Влиза ли в вашия дневен ред възможността да работите с представители на различни организации от страни кандидатки. И накрая бих искала да попитам, как да, според вас е най-добре да поддържаме контакт с вашия институт? Благодаря. Благодаря, госпожа Томсен има думата. Благодаря. Благодаря. И аз бих искала да ви благодаря за начина по който представихте вашият институт. И много интересно е да разговаряме с вас. Имам един въпрос, свързан с приоритетните области. Много сме силни в статистиката и показателите, но необходимо е да сравним различните законодателства в страните членки необходимо е също така и най-добрите, да се проучат най-добрите практики за борба с насилието срещу жените. Смятам, че тези най-добри практики трябва да бъдат достояние на всички. И това трябва да бъде задача на тройката, на трите председателства. Съвместяването на семейният живот, труда и грижата за децата. Какво възнамерявате да направите в тази област? И как да се привлекат жените по-тясно в процеса на взимането на решения при управлението на предприятията? Аз се опитах да се запозная с фактите, но като отделно лице, като частно лице, ако щете, много трудно ми беше да се запозная с фактите, какво е положението в Италия, какво е положението в други страни и така нататък. Какво мислите за жените и тяхното участие в взимане на решения в частните предприятия, а също така и относно сравняването на законодателствата в различните страни членки? Знам, че тези закони обикновено се вдъхновяват от норвежкото законодателство в тази област. Но също така би било добре да имаме повече данни за това как жените участват в процеса на взимане на решения. Не само в страните членки, но изобщо добрата практика в това отношение може много да ни помогне. Благодаря. Благодаря, госпожо Томсън. Сега давам думата на госпожа Баштош. Заповядайте.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 fare politiche eh, e poi dall'altra parte essere smentiti da ciò che avviene nella dimensione simbolica e culturale eh, nell'ambito dell'opinione pubblica anche femminile. Tack Mrs Costa. Jag, vill, jag har tre kollegor som har begärt ordet. Трима колеги още са поискали думата. Ние искаме да приключим до 6 часа, защото има още една точка от дневния ред. Затова ви моля да бъдете максимално кратки и да се концентрирате върху въпросите, за да получите и отговор на тези въпроси. Сега давам думата на госпожа Николай. Моля. Thank you. I will... Благодаря. Благодаря, че сте гост на днешното заседание. Нямам много въпроси, защото вие сте 29 човека в този институт и е трудно да се покрият всички сфери на дейност. Няма смисъл да се задават въпроси относно а, проучванията. Освен това, вие те първа прохождате. Имам само две предложения. Аз а, вярвам, че за да бъде института ефективен и видим, то трябва да има механизъм на сътрудничество между нашата комисия и вашия институт. Аз смятам, че вие трябва да представлявате научната подкрепа за нашата работа в рамките на комисията, защото имаме нужда от вашия експертен опит по отношение на нашите доклади. Може би трябва да има някакъв механизъм, по силата на който ние да ви осведомяваме за това с какво ще се занимаваме и съответно вие да може да ни помагате с научна информация. Втората ми бележка е свързана с вашата дейност по отношение на сътрудничеството с държавите членки. Живеем в трудни времена и трябва да признаем, че политиката на равенството на половете не е приоритет за държавите членки. Днес казахме, че много държави членки намаляват е, капацитета си по отношение на постигане на равенство на половете, закриват се министерства на равенството. Имаше някои държави членки, които имаха министри. Сега обаче е, просто е, не се отделя вече толкова внимание на този въпрос и това ще бъде много голям проблем за бъдеще, защото няма да има последователност. Как смятате, че може да се установи добро сътрудничество с държавите членки? Благодаря. Давам думата на заместник-председателя госпожа Моран Шартие. Благодаря, госпожа председател. Ще се върна към проблема за метода. Тъй като това е нещо, което е, има голямо значение за нашата работа разбрах, че ви бихте искали да съберете такива статистически данни, които ще ни позволят да сравняваме положението в различните страни. Но важна е и тук динамиката. Защото а, дали не ни се струва, че по някои въпроси като че ли напредваме, докато нещата са малко по-лоши, отколкото са били преди няколко години. И това би трябвало да се изясни чрез анализ и чрез сравнителни статистически данни, които вие възнамерявате да съберете. Тъй като несъмнено от тук може да се тръгне за създаване на политически стратегии за решаване на тези проблеми. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Фигейредо. Заповядайте. Ah, sim, desculpa. Sim. Uh, obrigada. Благодаря. Един въпрос. Става въпрос за разминаването в заплащанията и някои добри практики, които са използвани за справяне с социалното неравенство. Говоря, например, за програмата Equal, докато тя все още съществуваше, както и съветите по равенство в рамките на някои компании. В а, някои случаи се работеше с а, компании по силата на инициативата Equal, за да се намали разликата в третирането на работниците в компаниите, да се заличат категориите, да се намали дискриминацията. В Португалия има сътрудничество между предприемачи, между работници. Резултатите са добри. И то доста добри. Някои производствени компании, например, успяха да увеличат значително броя на взетите жени, говоря за автомобилната индустрия, например. Освен това се намали и разликата между заплащането на мъжете и жените. Това са добри примери и мисля, че те трябва да бъдат прияти в Европа, за да можем да действаме активно и за да залечим веднъж за винаги този позор 30 години след въвеждането на директивата за равно заплащане имаме 18% разлика в заплащането между мъжете и жените. Правите ли нещо в тази връзка? Благодаря. Сега давам думата на госпожа Лангбак за отговор на зададените въпроси. Заповядайте. Благодаря за всички издадени въпроси, предложения и така нататък. Ще се опитам да отговоря много бързо. На първо място всички проучвания. Списъка на всички проучвания и онова, което възложихме миналата година, са включени е, в е, годишния доклад. Сега Имаме един голям списък 67 плюс 14 проучвания. Мисля, че е добре и полезно да видите какво планиране сме направили. Е, естествено и е, сме действали възоснова на първоначалното събиране на данни. По отношение на обсерваторията, в момента изготвяме концепцията за обсерватория. Решението трябва да се вземе на европейско ниво, разбира се. Съпоставимите данни и информацията, като казахте, от Испания има конкретни примери. Работим по отношение на насилието срещу жените. Сравняваме работните методи, за да включим всичко това в обсерваторията. Нашето първо проучване ще бъде само и една първа стъпка, защото Европейската агенция по човешки права извършва по-масштабно проучване и ние работим с тях, за да можем да използваме данните от тях и да видим какви са онези недостатъци, които трябва да заличим. Опитваме се да видим откъде можем да получим полезна информация по отношение на различните стратегии. Що се отнася до разширяването, Генерална дирекция разширяване се свърза с нас. Още не сме започнали сериозна работа тук. По отношение на обучението имаме база данни и хората, които ще бъдат обучени, които ще получат сертификат за качество, ще бъдат полезни за Генерална дирекция разширяване. По отношение на сътрудничеството, Комисията по правата на жените ни посети в май. Това беше изключително важно събитие за нас. Очаквахме с нетърпение възможността за сътрудничество във връзка с различното законодателство, сравняванията между законодателствата, сравненията между економиките, различните практики, жените в економиката. Различното законодателство не е било обсъждано още в нашата структура, но економиката и жените на позиции, на които се взимат важни решения, са теми, по които ще имаме проучване през 2012 година. Тези проучвания ще бъдат представени на управителния съвет, ще бъдат обсъдени. Мисля си, че има възможност за интересни подходи, за интересни предложения. Добре е да се следват добрите практики. По отношение на жените предприемачи и добрите практики, вече за започнахме едно сътрудничество с Генерална дирекция предприемачество на комисията. Един колега ще участва на специалния семинар. Генерална дирекция предприемачество разполага с много данни за добрите практики. Ще обсъдим е, как да ги използваме статистиката. Имаме много добро сътрудничество с Евростат. Те са част от нашите работни групи. Независимо какви проучвания правим, винаги се допитваме до Евростат, защото ако не го правим, ще пропилям много ресурси и време, така че се надявам, че ще има споразумение за сътрудничество с Евростат по отношение на научните агенции. Как ще ги използваме? Утре ще се срещна с представители на Генерална дирекция научна дейност. Ще видим с какво се занимават те какво ще ни предложат по отношение на методологията. Попитахте как избираме експертите. Ние следваме европейския принцип, а именно независимо какъв е аутсорсинга или извеждането на дейност извън рамките на, на организацията, трябва да има обществени поръчки. Така че ние общо взето изпълнихме това изискване направихме проучвания. Държавите членки и намаляванията на бюджета, свързани с постигане на равенство на половете, тази тенденция, за която вие говорихте, просто няма как да бъде повлияна. Държавите членки са онези, които трябва да работят тук и ние не може да се намесваме там. Е, еволюцията и това дали тя може да се проследи в статистиката. Надявам се, че вече сме направили първата стъпка, след като дойде първото проучване. Ние се опитваме да не е, турмозим хората твърде много. Смятам, че след 2-3 години ще успеем да стигнем до до някаква еволюция по въпросите на равенството. Опитваме се да съберем статистика по въпросите на разминаванията в заплащането и ще, ще видим как можем да, да подкрепим действията и стратегията на Комисията за заличаването на пропаста в заплащането. Това обаче предстоите първа да се случва. Много благодаря, госпожо Лангбак. Нашата комисия положи огромни усилия за да се създаде този институт за равенство на половете в Европа. Ние ще продължим да имаме добри контакти, с вас. Една делегация ще посети съвсем скоро Вилнюс, за да положи основите на бъдещото сътрудничество. Благодаря ви за тази информация, която ни дадохте. Сега преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. Стигнахме до точката, която се нарича предприемаческата дейност на жените в малките и средните предприятия. Сега ще чуем нашия докладчик госпожа Яна Кодакис. Веднага и давам думата. Заповядайте. thank you, Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда колкото се може по-бърза, обяснявайки до къде сме стигнали и къде целим да стигнем. Жените, които си а, имат а, фирми, разбира се, че са организирани в федерации най-различни. Аз, разбира се, Работих много внимателно и в близки отношения с генерална дирекция индустрия. Получих много и на различни идеи и ще продължа да имам срещи с докладчиците в Сянка. Хората, най-важното е, че хората идват при мен, аз, а, с най-различни добри практики, които съществуват в съответните държави членки. А ако може сега и слайд номер едно, не става ли? А, слайд номер едно, както можете да видите, показва различни видове хора, които са заети с трудова дейност. Добре, ето тук имаме предприемачи. Има хора, ето виждате едни малки такива формички, показват, че а, хора, има хора, които са предприемачи по принцип. Те са креативни, те са хора, ентусиасти, които искат и обичат да, под, да поемат рискове, но има в същото време и хора, които никога няма да бъдат предприемачи. Те обичат да работят в структурирана среда и а, са много внимателни, много осторожно пристъпват напред. Едно от нещата, които трябва да запомним от самото начало е, че предприемачът не е някой си определен тип човек или а, човек с даден тип образование, да кажем више не. Има много млади хора, които още по време на гимназията а, показват изключително предприемачески дух. И след това може да имате а, PhD по някоя м, наука и в същото време нищо да не сте предприели. Същото се отнася и до двата пола нещата са различни по пол, но ние трябва да помогнем на жените предприемачи, защото номер две, който пак не можете да видите като слайд, защото жените предприемачи са много по-малко от мъжете предприемачи. Ето защо трябва да погледнем как можем отдолу нагоре да помогнем на жените предприемачи да изградат умения, да изградат самочувствие. Нещо друго много важно, което установих е да разпространим полезните, положителните практики, за да могат жените да се учат от тях. Освен това, ние, за, ние в нашата комисия тук направихме много, за да започнат да се движат нещата. Жените предприемачи а, не, м, наистина са а, нещо много трудно и много рядко срещано. Защо? Защото ние имаме по 150 най-различни работи, задачи и предприемачи вече е като че ли много. Но ние имаме ам, една много важна задача а, в обществото, а именно обгрижването на всички. Но а, трябва да се направи необходимото на базата на изследване, разбира се, за да се разбере колко са предприемачите жени по а, националност, по географско разположение и други такива. Ето от тук идват а, нещата. Училищата, университетите трябва а, да помогнат изграждането на жени предприемачи. И трябва да има, освен това, <coughs> модели. А, жени, а, има жени, които са успели, то много, а защо техният пример не е познат. Ами ние в Великобритания, например, а, имаме а, два такива примера. А, Маргарет Тачер и Виктория Бекъм. Аз лично предпочитам Маргарет Тачер, но сега има други пък, които обичат а, Виктория Бекъм. А, е, обаждане от залата, нека да намерим такава някаква средна фигура. Оратора каз... Ораторката казва, не се сеща. И така, последната сфера, в която се съсредоточихме, е правото на избор. А, когато си много млад или когато си много а, стар, а когато имаш деца или нямаш деца, можеш да бъдеш предприемач. Избираш си времето, избираш си гъвкавостта спрямо работата. Всичко това е много полезно. А, е, много бързо преминах през а, материала, но а, важното е, че аз искам да чуя вие какво мислите, защото това, което аз мисля, може да го прочетете тук от материала. Да, интересно и добре казано, наистина, но за съжаление нямаме много време, за да изслушаме всички, които пожелаха да вземат думата. Те са шест на брой. За съжаление ще помоля коментарите да бъдат много кратки, най-много по две минути. Госпожа Томсън. Аз ще говоря от името на Мери Хан, а, Ханибол и ще прочета това, което тя ми е дала. А съжалявам, че не мога да присъствам на първата дискусия по отношение на доклада на Юна Кодакис. Искам да й благодаря за много добре, а, а, добре свършената работа. Искам да й благодаря а за сътрудничеството. Всички ние мисля, че сме съгласни, че този доклад се занимава с една изключително важна сфера. Нещо, което до сега не е достатъчно проучвано. А в тази глобална економическа и финансова криза а, много сериозен удар беше нанесен върху жените предприемачи и а, техните малки или микропредприятия. Държавите а, членки трябва да инвестират ресурси а, в тази изключително важна сфера. Вече имах възможност като а, докладчик Сянка от групата на социалистите и демократите да се срещна с госпожа Яна Кодакис и а, да разискваме нещата. Аз бях впечатлена от няколко аспекта на този доклад. Напълно съм съгласна с автора, че момичетата с специално об- образование трябва да получат опит или поне да направят първи а, първо усилие за натрупване на опит, още докато са в училище. Изключително важно е да се подпомогне увеличаване шанса на жените да бъдат а, а, назначени на работа, да бъдат на ети, но в същото време също така важно да им дадем възможност да започнат свой собствен бизнес трябва да работим всички за разширяване спектъра на възможности пред момичетата и жените, за да успеят в бизнеса. Аз вече изпратих на госпожа Яна Кодаке с някои свои предложения и ще събера още, за да можем по-нататък да ги разискваме с нея. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Корнелисен. Благодаря ви, господин председател. Четох доклада, мисля, че темата е изключително важна и ще бъде отлично, ако повече жени наистина станат а, предприемачи при подходящите и правилни условия в тези времена на криза с многото безработни, а, много мъже, но и жени а, стават самонаети. Обаче има, разбира се, проблеми а, с самонаемането, а, въпреки че наистина то е по-гъвкаво за съчетаване а, на работата с, грижите за другите в семейството което означава, че ние сме длъжни да създадем по-добри условия за женското предприемачество. Примерно, дет, ролеви модели, достъп до инвестиции. Това мисля, че е изключително важно, но нещо, което ми липсва в доклада е на равен достъп до социални осигуровки, пенсионни права, платен отпуск по майчинство, също така достъп до детски заведения. В много държави членки знам, че а, детските заведения се заплащат от работодателя, но ако сте самонаета жена, това означава, че сама трябва да си плащате. Всичко това е от хубавата, от светлата страна. Обаче не може да не споменем фактът, че жените се на, са принудени да, стан, да се превърнат в самонаети, тъй като просто а, техните работодатели, предишни работодатели са ги уволнили. А, домашната работа а, в момента не е работа, която се декларира и така нататък. Струва си според мен да се разгледат и а, настоящите програми в рамките на Европейския съюз, които окоръжават предприемачеството, за да накараме онези, които работят по тези програми, да мислят и за равенството между половете. Надявам се, госпожо Йокодакис, че а, ще мога да ви дам един нов модел за подражание сред холандските жени, които ще срещна другата седмица. Да, благодаря, госпожа Бастел, моля. Благодаря, госпожа председател. Ще опитам да бъде колкото може по-бърза. Искам да поздравя докладчика за нейния подход трябва да се подчертая това, което тя каза. Да обърнем специално внимание на онея, които имат е, способността да бъдат предприемчиви. Независимо дали са мъже или жени. Това ще помогне на повече жени да станат е, предприемачи. Този подход е много важен, защото той нито стигматизира, нито карикатурява Той не противоречи на това, което нашата комисия иска да постигне повече жени да стават предприемачи. Два ключови въпроса се разглеждат от доклада. Финансовията, образователна помощ и достъпа до създаване на професионални мрежи и нови технологии. Смятам, че докладът много ясно сочи как могат да се създадат необходимите условия за онези жени, които искат да станат предприемачи. Първият въпрос е финансирането. Мисля, че го обяснявате е отлично. Второ, подготовка за бъдеща кариера, кариера като предприемач. Това може да се става и на първично, и на вторично ниво, може да бъде преподавано в университетите. Но не става дума само да се подготвят жените за кариера в, като предприемачи, а за нещо по-широко, което да обхаща няколко области. Също така трябва да е, стане възможно да разменяме информация за добрите практики. Трябва да съществува платформа, чрез която да се оказва помощ на жените предприемачи, за да могат жените предприемачи да работят еднакво добре в целия Европейски съюз. Нещо, което е, спомена и самата директорка на института. Сега госпожа Ескова. Good evening. Добър вечер. Подникани. Подникани. Трябва да кажа, че става дума за един а, а, типичен пример за жени предприемачи в малки или средни предприятия. Защото преди а, да стана депутат тук, през целия си живот съм била предприемач. Тоест аз съм един отличен пример за жена предприемач. Бях адвокат, бях съветник по данъчните въпроси и съм работил с малки и средни предприятия, т.е. знам точно за какво става дума. Според мен, във всички страни членки на Европейския съюз, Жените предприемачи, първо, не се нуждаят от специални стимули или предимства. Онова, от което те се нуждаят, е добра бизнес среда и информираност сред обществото, за да могат те да примиряват, да съчетават семейният си живот и работата в бизнеса, за да може да не са зависими от техните съпрузи или партньори. Така че, просто трябва да се гарантира възможността на жените да упражняват професията си. И хората трябва да съзнават тази необходимост. Е, това казвам аз в основа на собствения си опит. Сега госпожа Синклер. Благодаря, е, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Яна Кодакис е, за работата, която е свършила, за това, че поиска моето мнение за доклада. Разбира се, тя изхожда от гледната точка на Великобритания. Федерацията на малките предприятия, която е една неправителствена организация в Великобритания, по време на изборите през 2009 година разпространи манифест, в който апелира към Европейския съюз и към европейските депутати да не се приема по този въпрос ново законодателство. малките предприятия са най-големият работодател в Европейския съюз, но изглежда, че Европейския съюз приема прекалено много закони, които им пречат, които ги натоварват. Примерно Европейският съд издаде решение във връзка с във връзка с застраховането, застраховките на шофьорите, но аз получих много писма, в които се право се твърди, че това решение няма да намали направи застраховките на жените по-ефтини, напротив, по, по, ще стане, ще стане по-скъпо за всички. Така че, когато приемате прекалено много закони, прекалено много решения, създавате проблеми и трябва това да се разбира. По този начин създават допълнителни проблеми. Тази комисия е малко старомодна в това отношение. Ние така преповтаряме неща във връзка с бизнеса от 70-те години на миналия век. Трябва за момент да помислим какво е най-доброто, което може да се направи, за да се създадат работни места и за мъжете, и за жените. Моля да не се създават прекалено много закони. Господа Николай. Благодаря, госпожо председател. Доста напред на времето. Е, не е, е време сега да обсъждам приноса на Алде към този доклад. Искам да поздравя докладчика за извършената работа. Очакваме отговора все пак на два въпроса. На първо място искаме да разберем защо отговора на въпроса защо жените най-добре вършат работата на мъжете. Има някакви отговори, но те не са достатъчни. На второ място, закона за малките предприятия. Мисля се, че тук в този доклад трябва да обсъдим положителните мерки за това как да засилим участието на жените в областта на предприемачеството, защото е много важно, когато живеем в криза, да имаме промени в трудовия пазар, така че жените да могат да бъдат по-добре представени като предприемачи. Имаме изменения, ще ги представим на докладчика, е, когато му дойде времето. Госпожа Редо. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя докладчика. Е, Нените идеи са представени по един е, ясен начин. Имахме до известна степен възможност да обсъдим тази тема, защото преди около 3 години изготвихме доклад относно участието на жените в промишлеността. Аз бях докладчик по тази тема. По това време това досие беше много важно, защото то насочваше вниманието към сериозната дискриминация в промишлеността. Тази дискриминация продължава да съществува. Има затруднен достъп до някои индустриални сектори, в които доминират мъже. за това подкрепихме и тази програма ИКО, за която също се говори днес. Освен това, ясно подчертахме, че е, би трябвало да се отдели е, внимание на микрокомпаниите, които се управляват от жени. когато тези компании е, се управляват от жени, техните проблеми се отвояват, защото знаете, че затрудненията така или иначе са, са много големи. Е, е, когато става въпрос за достъп до кредит, например, става дума за много-много сериозни затруднения. Много трудно жените получават кредити, когато те се обърнат към банките за помощ. Мисля си, че трябва да изпратим важен сигнал, затова поздравявам колегата. Знам, че е, сме последователи на различни идеологии, но аз като цяло подкрепям онова, което докладчик е включил в доклада. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Моран. Благодаря, госпожо, не само за съдържанието, но и за формата на вашия доклад, която е, е много привлекателна. Второто, което искам да кажа, че трябва наистина да настояваме за необходимостта да се създават мрежи, женски мрежи близо до там, където жените живеят и работят. Защото младите жени, пък и всички жени предприемачи имат нужда да се свързват, да създават връзки и мрежи помежду си, като на местно ниво, регион по регион. И трябва да се опитваме да подкрепяме всички тези инициативи, включително настойничеството. И третото, което искам да спомена, това е 11-та точка в доклада, където се казва, а, да се насърчават жените да участват в местните търговски камери. А, защото това разбира се е една, един двустранен въпрос. От една страна самите търговски камери трябва, камери трябва да се опитат да намерят жените предприемачи, бизнес дамите, защото те много по-лесно се свързват с предприятията, които се ръководят от мъже, отколкото предприятията, които се ръководят от жени. А, значи, това, са, това е един двустранен процес. От една страна на, от страна на държавата, от друга страна на местните търговски камери, които трябва да се опитат да се свържат с жените, тъй като жените най-добре знаят какво им трябва. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията, госпожа Данти. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Просто искам да кажа, че комисията приветства и подкрепя този доклад от името на вашата комисия. Много благодаря на госпожа Яна Кодаки за сътрудничеството. Две неща. На първо място, днес публикувахме обява за тръжна процедура относно една схема за жени, които са предприемачи в различните държави членки, ако някой проява интерес, може да участва. Освен това искам да е, поговоря и за е, е, програмата Жени посланички. Имаме 70 посланички, които работят в 22 страни. Те насърчават и, и лансират тази роля на жената посланика като модел. Освен това, има една, една програма. Програма за жените предприемачи, е, която също е, получава подкрепа. Благодаря. Е, виждам, че времето напред. Преводачите трябва да си тръгват. Благодаря им за работата днес. Предлагам последния коментар на госпожа Яна Кодакис. Де, да, е на английски. Надявам се, че ще успеем без превод за заключителния коментар. Давам думата на госпожа Яна Кодакис. Благодаря на преводачите. Имате думата, госпожа Яна Кодакис. I'll be very quick. Um, I'd like to thank all, all the kind comments, actually, um, and just say that this is a work in progress